Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie zur Sitzung begrüßen. Guten Morgen, Herr Gahler. Искам да ви уведомя, че гласуването по доклада за ситуацията в Афганистан е отложено по отношение на съобщения на председателя нямам какво да кажа. Коментари по протокола виждам, че няма, така че протоколите са прияти. Преминаваме към точка 4 от дневния ред. Петър Мауър, председател на Международния комитет на Червения кръст. Радвам се извънредно много, че сте отделил от вашето време да дойдете днес при нас, защото аз Едва ли мога да изброя всички онези области, където имаме големи хуманитарни проблеми, като се започна от Украина, където има изключително много пострадали е, хора. Също така и Ирак, Сирия, Йемен. Също така политиката в Централна Африка, Южен Судан и много други места. Също така е, всички въпроси, свързани с катастрофите с бежанци. Това са неща, които се случват в е, непосредствена близост до нас. Разбира се, аз е, съвсем не изброих всичко, с което се занимавате вие. И е, има все пак добро сътрудничество, въпреки е, проблемите с е, червения полумесец. Мисля, че това също е много важно за нас, за да можем да направим необходимата разлика. Можете да бъдете сигурни, че за работата на Червения кръст е, наистина може да срещнете много подкрепа. Разбира се, обаче искаме да чуем вашата оценка за конкретни предложения, които сме направили от наша страна. Господин председател, давам ви думата. Господин председател, Уважаеми депутати, много ви благодаря за това, че ме поканихте днес. Благодаря ви за това, че ми давате възможност да ви разкажа с какво точно се занимава в момента Международния комитет на Червения кръс. Той включва в себе си и Червения полумесец. В началото искам да кажа няколко общи неща. На първо място, няма нужда да ви обяснявам че през последните няколко години основният въпрос е стратегическото сътрудничество между глобалните сили или в регионален, или в глобален план. Поради него се намират или търсят различни решения възоснова на използването на оръжие в различни райони на света. Нито ООН, нито пък която и да било страна могат да наложат един ред или международна система, която да намери е, политическо решение на всички конфликти. Като човек, който се занимава с решаването на хуманитарни кризи и като организация, която се занимава с намирането на такива решения, ние ставаме свидетели на много конфликти през последните няколко години. Увеличава се броя на жертвите, разселени, вътрешно разселени беженци. Вероятно сте чули, че за първи път от Втората световна война имаме толкова много беженци в световен мащаб и за първи път имаме толкова много вътрешно разселени лица. Не само че броя на конфликтите и тяхната сериозност се увеличават, но и конфликтите стават все по-регионални по своя характер. Преди три години говорихме за конфликта в Сирия. Днес говорим за Близкия изток. За конфликта в Близкия изток. Преди няколко години говорихме за кризата в Мали – Днес говорим за кризата в района на Сахел. Това е едно пространство, което не се радва на кой знае добро управление. То се намира между Либия и Северна Нигерия. Пред няколко години говорихме за Сомалия или за Судан. Това обаче представлява една регионална криза. Е, Етиопия се намира между двете държави и в момента на нейна територия се намира най-голямата популация от беженци в Африка. Тоест кризите не само, че са повече на брой и по-големи, те стават регионални и системни. Това означава, че като хуманитарни работници ние не само се опитваме да откликнем на краткосрочните нужди на населението, но работим и в рамките на дългосрочни системни конфликти. Какво означава системен конфликт? Ако погледнем Сирия и Ирак, например, системите на здравоопазването изчезват, водоснабдяването и пречистването на водите, канализацията просто изчезват и има много хора, където няма вода и вода, където няма никакви хора. Това е много типична черта за конфликтите. Местообитанията, канализацията, водоснабдяването, здравеопазването, образованието, всичко това се разпада. Идвам от Нигерия. Няколко дни прекарах там. В района на Мдагури две години и половина никой не ходи на училище. Има само ислямски училища, те са частни и все още са отворени. Обществените училища обаче не функционират. Разбирате какво имам предвид. Не става дума за временно разселване на няколко лица. Никога до сега не сме виждали толкова много конфликти, толкова много разселени лица и толкова много системи, които се разпадат. Ето защо предизвикателствата са невиждани. И натиска върху нас е огромен. Бих добавил следното. За съжаление, системата за отклик на международната общност не е адекватна. Има все по-голямо разминаване между нуждите на населението и възможността да се откликне на тези нужди. Когато казвам, че има огромно разминаване, искам да добавя още нещо. Международният комитет на Червения кръст все по-често остава съвсем сам в рамките на много конфликти по света, защото никой друг не се осмелява да отиде в най-засегнатите места, където ние работим. В селските райони на Афганистан, Южна Сомалия, Лугански и Донецк – езерото Чад, различните райони в Нигер и Нигерия, Северно Мали, това са места, където червения кръс, червения полумесец са единствените системи за помощ, наред с някои други местни по-малки такива. Ето защо един от въпросите, е, който имам към вас като политици, или пък е, един въпрос, е, за който ми напомни господин Брок, с цел да чуем предложения в тази връзка, е следния. Дали каналите на финансова помощ, за които вие взимате решение, са пригодени така, че да се откликне на най-наболелите проблеми. И трябва да ви кажа, че има голямо разминаване между нуждите, за които вие имате информация и паричните потоци и мястото, където те отиват. Много е важно парламента да преосмисли онова равновесие, което съществува между хуманитарна помощ и помощ за развитие. Много усилия полагаме днес, за да укрепим обществата. Вече казах, че участваме в решаването на дългосрочни конфликти, но парламентите трябва да ни кажат дали нашите приоритети са правилните. Мога да ви кажа, че там, където червения кръс работи активно, е, почти няма представители от политиката на развитие. Ето защо въпрос е следния. Ресурсите харчат ли се там, където трябва? Харчат ли се по начин такъв, че да се стабилизират най-нестабилните места по света? Втория въпрос, който бих искал да ви задам е следния мултинационалните институции, Световната банка, Банката за регионално развитие, те имат ли необходимия капацитет, за да се справят с е, многото конфликти по света? Искам да ви кажа, че много се притеснявам, защото все по-често и по-често ставаме свидетели на конфликти и нестабилни ситуации в страните с средни доходи на населението. А тези страни нямат право да получават помощ за развитие от финансовите институции. Украина, например, не е бедна държава. Но в крайна сметка Международният комитет на Червения кръст е единствения, който осигурява хуманитарна помощ с изключение на руските конвои в Лугански Донецк. Сирия, Ливан, Йордания, това са страни със средни доходи. Много е трудно те да получат ресурси по политиката за развитие, които да им помогнат да се стабилизират с оглед на кризите и не знам дали международната общност е, има капацитета да се справи с тези проблеми. На трето място, знам, че може да прозвучи като банално предложение от моя страна, но като хуманитарен служител всеки ден се очудвам и натъжавам от факта, че толкова малко време се изразходва всеки ден, за да се намерят решения на международните конфликти. Това не е наша задача, това е задача на политиците и като депутати, като парламентаристи, като е, членове на европейските институции, като членове на различните правителства, вие имате отговорност. Света чака с голямо нетърпение да види една проактивна дипломация, която в крайна сметка е насочена към решаването на проблемите в техния корен, в тяхната сърцевина. Ние като хуманитарни работници не можем да направим нищо. Ние се опитваме да работим безпристрастно в страни от политиката. Политиците обаче ще трябва да засилят а, своята работа, защото иначе просто ще продължим да финансираме мерки за облегчаване на положението, без да се справяме с основните проблеми. И накрая споменах на господин Брок, когато бях в неговия кабинет следното. По-настоящем миграцията е голям проблем за Червения кръс и за Червения полумесец. Червения кръс през последните няколко години натрупа известен опит е, при смягчаването на въздействието върху хората, които мигрират. В Северна Америка изградихме миграционни станции заедно с мексиканския и американския червен кръст, за да помогнем на онези незаконни мигранти, които са връщани обратно в своята страна и за да помогнем и на онези, които се преместват на север. Това няма да реши проблема с миграцията, но ние проявяваме интерес и готовност е, да направим нещо подобно, да помогнем на миграционните потоци и в е, района на Средземноморието. Ще има конференция по темата в Сан Марино, тя започва днес. Ние ще се опитаме да видим дали наред с различните общества можем да работим така, че да смекчим част от въздействието върху хората, които мигрират, негативното въздействие. И последното нещо, което искам да кажа от името на Червения кръст за сега е следното. Ние сме готови и твърдо решение да работим близо до хората, близо до конфликтите и близо до тези, които извършват насилие. Това е всъщност нашата същина. Когато бях в Нагори, когато бях в района на Дамаск, в съседните страни, видях, че Нашата дейност, е, колкото и да е нестабилна, в колкото и неблагоприятни ситуации да работим, нашата дейност помага е, по някакъв начин е, на хората да останат в района ако не друго. Това става обаче, ако хуманитарната помощ се достави така, както трябва да става това. Толкова от моя страна, просто исках няколко думи да ви кажа за нашата работа. Естествено, готов съм да чуя вашите коментари и вашите бележки. Това ми е много по-интересно, отколкото да слушам собствения си глас. Благодаря, казва председателя на английски. Сега ще дам думата на господин а, Вайранен. Той е заместник-председател на комисията ДЕВЕ. Това е съвместно изслушване с комисията по развитие. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Бих искал е, да благодаря на господин Маурер за неговите намерения. Аз е, мисля, че Комисията по развитие ще приветства вашите желания за това, което трябва да се направи за в бъдеще. Всичко ми се струва уместно. Аз а, е, бих искал да направя един личен принос, като а, раздам а, днес а, статия, свързана с, с хуманитарната криза и с, с това, което прави върховният представител на ООН за беженците, но също така и Организацията на Червения кръст. Днес е, току-що прочетох във вчерашния брой на Financial Times за проблемите в Либия, е, за това, че центровете за задържане е, работят и Червения кръст беше посочен поименно, защото там обстоятелствата, при които се работи, са много трудни. Идеята ми е, че когато видим лагери за бежанци на южния бряг на Средиземно море, на страната, която трябва да посочим е, е Либия, защото е, там е, трябва да се сградят лагери за бежанци, вместо да бъдат хвърлени в затвора. Трябва да се търсят хуманитарни решения, ако искаме да упражняваме контрол върху северния бряг на африканския континент и за да се залавят унези, които незаконно искат да дойдат на европейския континент и да бъдат настанени в съответни лагери. И именно Червения кръс може да помогне, за да прецени кои биха имали право да бъдат квалифицирани като бежанци и да бъдат пуснати на територията на Европейския съюз по силата на националните квоти. Аз отново повтарям е, за това, е, че идеята за задължителни квоти за беженци в Европейския съюз не е добра идея. Но ако във всички държави членки на Европейския съюз има е, квоти за системата за бежанци, т.е. да приема беженци от тези лагери, аз раздадох е, текста на всички членове на комисията. Предлагам ви да го прочетете, да видим дали можете да го подкрепите. Дал съм е, препис и на господин Маурер. Е, колкото до работата на комисията по развитие, аз искам да кажа, че ние работим за помощ за развитие, хуманитарни въпроси и хуманитарна помощ. И трите въпроса са много важни. От хуманитарна гледна точка ние се съсредоточаваме върху подготовката на е, първата в историята среща на държавните глави за хуманитарна дейност. Генералният секретар я свика и тази среща ще се проведе е, в Истанбул през май до година, като целта ще бъде да се преразгледа и адаптира системата за хуманитарна помощ е, предвид бързата промяна в обстоятелствата, за да може хуманитарната помощ да стане по-ефективна ефективна, е, като основните принципи в работата на е, Червения кръст и на Червения полумесец съответстват на принципите на ООН за хуманитарна помощ, за безпристрастност, неутралност, независимост и универсалност. И е, при подготовката е, за е, тази хуманитарна среща на държавните глави, моята комисия ще работи за прилагането на тези принципи спрямо у нези, които се нуждаят. Аз искам да ви благодаря, господин Маурер, за вашето чудесно встъпление и сега ще чуете нашите въпроси и мнения. Děkuji za slovo, pane předsedající. Е Благодаря, господин председател. Господин председател, ще почака малко. 1993 година гладът в Сомалия стигна до своя апогей. Аз тогава работих там като хуманитарен помощник на място и видях как работи Международния червен кръст. Това беше най-успешната и най-голямата мисия на Червения кръст от Втората световна война насам. Във всички тези години и за всички тези години аз накрая имам възможност да ви благодаря. Благодаря на Червения кръст за извършената работа. И сега имам въпрос. Е, този глад срещу него могат да се борят най-вече доброволци, 22 е, годишни младежи, които приготвяха храна за гладуващите. Въпросът ми към вас сега е следният. Как днес работи Червения кръст с доброволците? Вие продължавате ли да разчитате на тяхната помощ? Благодаря, господин Лиц. Thank you very much, Mr. Maurer, for your presentation. Um, as you hinted out, uh, one of the questions uh, to ask uh, politicians, I would like... Благодаря. Искам да се опитам да ви помоля, ако можете да задълбочите малко повече в темата а, за хуманитарната помощ. Виждате ли как европейската хуманитарна помощ може да се оползотворява по-пълноценно. И ам, бихте ли задълбочили малко повече в а, тази насока и също да кажете какви са другите финансови евентуални приоритети, а, както за нас, така и за другите международни институции. Благодаря. Herzlichen Dank, Frau благодаря, госпожа Бортманс. Ja, dank u wel. Ik zal misschien even wachten op de vertaling. Dank voorzitter. благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на председателя на Международният Червен кръст, както и на всички доброволци, които работят на терена. Радвам се да чуя, че а, тук да чуя тук какво правите и съответно да благодарим за свършената работа. Когато погледна вебсайта ви, това, което ме впечатлява е неутралността ви. Всички знаем за нея. Искам да ви попитам, как точно го постигате? Това е, може би, най-трудното нещо. Да спазвате този принцип на неутралност в подобни конфликтни ситуации. Защото предполагам, че понякога като видите агресивни действия, като видите резултатите от тях, със сигурност се възмущавате. Бихте ли коментирали в това отношение? И също няколко въпроса относно хуманитарната система и сътрудничество по развитие нещо, което винаги ме а, впечатлявало, когато оказвате помощ на затруднени а, области. Знам, че по принцип е трудно понякога да се сработите с местните инструменти по помощ, както и с други частни организации. Вярно, дейността трябва да е взаимодопълваща се, но Искам да задам въпроса обратно към вас. Какви препоръки вие можете да ни направите на нас, за да можем ние да стимулираме този дебат? Благодаря. Господин Филин Данк. Благодаря за направената от вас презентация. Тя беше много интересна. Това, което интересува мен е следното. Беженските лагери, вие ги споменахте във вашето изложение. От една страна, тези беженци лагери съществуват в Близкия изток и до голяма част те страдат от финансови и други проблеми. Това означава, че хората, които са там, са всичко друго, освен е, хора, които водят един е, достоен живот. И второ, искам да чуя каква е вашата идея по отношение на беженските лагери в Северна Африка. Благодаря. Господин Кава. You, Благодаря, господин председател. Не мисля, че тук има някой, който да не уважава работата на Международния червен кръст и червен полумесец. Е, и аз искам да ви благодаря. И също е, искам да ви благодаря най-вече за свършеното в е, Сомалия, както и в Южен Йемен. Знам, че ще има делегация по тази мисия тук в Брюксел следващата седмица. Имате ли е, някаква обратна връзка за а, това какво става в Сомалия и как се изпълняват е, задълженията ни в тази част на света? Хвала, vam Следващият оратор. Аз искам също да благодаря на господин Маурър. Е, говори в момента госпожа Суица. Е, господин Маурър направи едно чудесно изложение и аз искам да изкажа моя респект по отношение на дейността на Червения кръст. В е, живота си съм имал многократно възможността да пребивавам на територията на бивша Югославия и да видя на място как работи Червения кръст там. Там вие работихте много усилено. Говорихте за райони, за части на света, които преди са преживявали само кризи, а в момента там има война. Първоначално конфликти, а сега там се водят истински тежки войни. Ние Чухме вашия апел, че ние като политици трябва да се включим и да помогнем, но същевременно да запазим неутралитет. Това е похвално. Сега, по моя въпрос. Вие говорихте за големи бедствия, като наводнения и така нататък, които е, се случиха в Харватия и съседните страни в близко време. Там Международният червен кръст също изигра голяма роля и без неговата помощ ние едва ли бихме могли да се справим. Сега, въпросът ми е следният. Е, вие разчитате основно на доброволци. Смятате ли, че големият брой безработни в Европа не може да се включи във вашите действия? Тези хора не могат ли да бъдат включени в вашата работа? така че да помогнат във времето, докато търсят работа и също така да се сблъскат с реалностите в света. Следващият оратор. Да. Господин Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Маурер. Работила съм и аз доста години съвместно с Червения полумесец в Газа. Познавам много добре значимостта на вашата работа, както и на вашата ангажираност. Искам да знам докъде стигнахме с изграждането на хуманитарната Task Force или група. Ако има примерно едно природно бедствие, колко бързо може да се отреагира. Вторият ми въпрос относно неутралността. В сектора на хуманитарната помощ този неутралитет трябва да бъде спазван много стрикно. Но не трябва да а, събираме такива доказателства, които да изтъкват кой е жертвата и кой е а, палача. Смятам също, че Червеният кръст има много важна роля не само в сектора на развитието. Господин председател, давам ви думата. Благодаря за различните въпроси. Международният комитет на Червения кръст е, има 14 000 служители и когато работим в съответните държави, работим и с различните местни организации. Е, мобилизираме доброволци, те работят в тясно сътрудничество с е, нашата организация. В зависимост от контекста във всяка една държава, е, на лице различна смесица от професионалисти, доброволци и национални общностни организации, които помагат. Нашия комитет прави е, всичко възможно, за да подкрепи онези общности, които е, не могат сами да изпълнят е, своите функции сами, защото те имат нужда от международна легитимност, за да направят нещо подобно. Ние разчитаме на ангажираността и посветеността на различните организации и лица, с които работим. Ние имаме и професионалисти е, сред е, своите е, служители, естествено, но разчитаме много на доброволци. По отношение на младите хора, набрахме много млади хора за нашата кауза. Това стана през последните няколко години не избираме специално онези, които нямат работа. Ние набираме онези млади хора, които смятат, че за тях има възможност за развитие, че това е тяхното поприще, червения кръст. По отношение на помощта за развитие, хуманитарната помощ, всички сме съгласни, че това са два различни инструмента, те имат две различни функции. Ето защо въпросът ми днес е следния. Дали традиционната категория, според която помощта за развитие се разпределя в зависимост от това дали страната е слабо развита, със средна степен на развитие или развита, дали тази система функционира както трябва днес. Тъй като има различни места, понякога малки по територия, които представляват места на голяма нестабилност. Конфликтите понякога изискват специални решения. Е, Луганск, Донецк, Йордания, Ливан, е, съдните на Нигерия страни, е, там ставаме свидетели на нещо невиждано и не можем да реагираме по стандартния начин. Ето защо трябва да намерим нови начини за канализиране на средствата. Например, холандците създадоха нов инструмент, който е насочен към онези междинни ситуации, които стават все по-проблемни. Поради происхода на миграционните движения, е, има някои места, които се определят като междинни, е, т.е. те са някъде между помощта за развитие и хуманитарната помощ. По отношение на неутралността, какво мога да кажа? Не мисля, че следва да сте неутрални. Вие сте политици за вас не е на лице задължението да бъдете неутрални. Аз трябва да бъда безпристрастен. Независимостта, безпристрастността са най-важното за хуманитарните служители, за да можете да получат е, достъп в най-проблемните места и за да могат да имат легитимност да работят в тези места. Надявам се, че политиците ще подкрепят неутралността на МКЧК, комитета на Червения кръст. Вие като политици имате право да имате виждание по, по различни въпроси, е, по различни конфликти. Не трябва да ви се пречи в това отношение. Ето защо ясно искам да заявя. Безпристрастността, независимостта те са много важни, когато работиш за хуманитарна организация. Нашите 14 000 служители всеки ден и всеки месец са обучавани и даже им се втълпява, че трябва да знаят как да се държат и как трябва да изглеждат в очите на хората, именно като независими, безпристрастни лица. Тези ценности са най-важните ценности за нас и най-важните за тези, които искат да работят активно в тежки ситуации. Ако ние не сме неутрални, няма да можем да предоставяме хуманитарна помощ в Луганск, в Донецк, за Боко Харам или за Ислямска държава. Трябва да ни считат за неутрални. Като политици, вие обаче следва да гарантирате, че за нас ще бъде възможно да сме неутрални. Вие няма нужда да сте неутрални. Така бих отговорил на този въпрос. Не казах нищо за беженски лагер в района на Средземноморието. До сега винаги съм казвал, че Червения кръст полага всички усилия да бъде максимално близо до разселените лица. Имам предвид максимално близо до мястото по происход на лицата. Ето защо ние променяме е, мащаба на своята операция в Близкия изток, в е, района на езерото Чад и на други места. Опитваме се да дадем ответна реакция в самото начало, за да няма допълнително разселване и за да може хората да намерят поминък в обществото, което познават, в рамките на културата, което познават там, където са разселени. Йордания и Ливан, например, са пълни с напрежения на разни места между приемащата общност от хора и пристигащата общност от хора. И ние трябва да положим всички усилия, за да отслабим това напрежение. По отношение на газа, специалната група за задействие, Червения кръст през последните години разви в голяма степен механизма за бързо реагиране. Той ни дава възможност да започнем една операция в рамките на 24 часа с съответния персонал, най-важните хора. Можем да транспортираме между 15 и 30 човека до всяко едно място на планетата в рамките на 24 часа. Там, където се случват катастрофите, бедствията и така нататък. Ние сме по-бързи от останалите. И ето защо е, винаги сме на първо място сред всички, когато е, стане природно бедствие, макар че това не е основната ни задача. По отношение на Йемен. Йемен представлява още един пример за това къде нашата дейност е дейност на самотници. О, не, не присъства в Йемен. Е, Хуманитарният клон на ООН не присъства там. Само лекари без граници и Международния комитет на Червения кръст работят в Йемен. Така че цялата тежест пада върху нашите плещи. По-настоящем може да си представите колко е трудно да се работи там, защото и в момента в Йемен падат бомби, водят се сражения Искам да ви уверя, че по-настоящем Червения кръс е, има много голяма операция в Йемен по своя мащаб. Това е нашата пета по размер операция или шеста. Положението е много трудно. Това означава, че всеки получава хуманитарна помощ през цялото време. Това обаче демонстрира, че ние сме дългосрочно ангажирани с Йемен и правим нещо конкретно там. И още нещо много важно, което трябва да подчертая. В началото, когато се предвиди хуманитарната помощ като феномен, тя беше предвидена като механизъм за временно облегчаване на кризисни ситуации. Днес обаче не можем да говорим за временно облегчаване на кризисно положение. Е, днес сме в състояние на постоянни кризи. Ето защо е много трудно да се намери е, ответна реакция на проблема с хуманитарната помощ и помощта за развитие. Ние продължаваме и все повече и повече сме въвлечени в дългосрочни операции. Колко години сме в Афганистан? 40 е, години, 50 години сме в Йемен, десетилетия сме в Демократична република Конго. И няма как да се откажем, защото никой друг няма да ни замести. Ето защо мисля, че е много важно да се разгледа съществуващата система днес и да се види Кои са основните приоритети за вас като политици? Къде трябва да се намерят нови решения? И освен това трябва да си зададете въпроса дали средствата, които днес се заделят, отиват там, където има нужда от тях. В различните министерства, в различните държави има голям натрупан опит. Можем да предвидим и да говорим за нови решения на съществуващите проблеми. Толкова от моя страна. Други въпроси? Uh, you are not politically neutral. You said... Господин Мауер, вие не сте политически неутрален. Вие говорите против Боко Харам, ислямската държава и дори е, Луганск и Донецк. Е, извинете, е, когато сравнявате сепаратистите в Луганск и Донецк с Боко Харам, това не е неутралност и не е честно. Ние се стремим да откликнем на нуждите на хората. Нашия приоритет е да помогнем на хората, които страдат от насилие. Именно поради това ние сме неутрални, когато оказваме хуманитарна помощ. Ние помагаме на хората, независимо от това, от какъв режим са и на чия страна са. Ние е, не оказваме политическо сътрудничество на Боко Харам, Ислямската държава или властите в Луганск и Донецк. Е, нашата цел е да откликнем на нуждите на хората при едни от най-трудните условия. Това е определението на неутралността. Необходимо ни е пространство, за да го извършваме, защото в противен случай е, усилията се дестабилизират. Цялата философия на неутралността на движението на Червения кръст е, че има пространство, при която е, неутралната и безпристрастната хуманитарна помощ е, трябва да бъде възможна и да не зависи от това дали е починена на контрола на въоръжена групировка или на дадено правителство, което е с определена политическа насоченост. Поради това ние отхвърляме идеята за лоши или добри жертви е, независимо от това, е, жертвите е, под контрола на какво правителство се намират. Ние безкритично се отнасяме към жертвите, на, към нуждите на жертвите и в това се състои самото определение на неутралността. Благодаря за вашите обяснения. Благодаря ви още веднъж. Аз мисля, че точно това е причината, поради която Международният червен кръст толкова много години е успял да изпълнява своите задачи, да помага на хората, които са в беда, без да задава въпроса какъв е техният происход и от коя страна стоят. Мисля, че Червеният кръст е една необходима организация и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 сега преминаваме към точка 5 от дневния ред. Информация относно 17-та междупарламентарна среща Европейски парламент Босна и Херцеговина, проведена на 20 и 21 май 2015 година в Страсбург. Обикновено при е, такива случаи е важно да се подчертае, че трябва да е, имаме взаимна информация. Трябва да получим информация от делегацията, която ще влезе в нашата работа. Колегата Тонино Пикчула е председател на делегацията и сега искам да му дам думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Това беше 17-та междупарламентарна среща на двата парламента, 14-та членове на Европейския парламент участваха в тази среща, включително и докладчика за Босна и Херцеговина, господин Преда, докато делегацията на Босна се състоя от шестима души. Използвам възможността, за да благодаря на всички за активната и конструктивно сътрудничество по време на заседанието от е, името на ЕАД, е, от службата за външна дейност, е, присъства председателят за Западните Балкани, докато комисията беше представена от заместника на дирекцията за Босна и Херцеговина. Правителството беше представено от председателя на Комисията за европейска интеграция. Трябва да кажа, че едва ли можем да си пожелаем по-добър състав от страна на правителството и е, това е, ще трябва да бъде наша цел и при следващи срещи да имаме такъв състав от участници. Това улеснява разискванията и предоставянето на уместни отговори. Трябва да кажа, че във връзка с е, проекта за обща декларация бяха внесени общо 24 изменения и е, разискването даде възможност да се обединим около едини мнения. Работата беше улеснена, тъй като следвахме принципа членовете на Европейския парламент да не променят е, декларацията, докато е, босненската страна можеше да внася изменения. Общата декларация е, носи духа на е, доклада за напредъка на Босна и Херцеговина. Аз отново ще се съглася с изрешението, което се чуваше непрекъснато при срещата, че Босна и Херцеговина се нуждаят от промени. Но новият подход на Европейския съюз по отношение на Босна и Херцеговина – и спазването на задълженията от страна на Босна и Херцеговина са неща, които са много важни и всъщност това трябва да бъде обект на контрол и надзор върху спазването на задълженията в писмена форма. Каква е настоящата ситуация? Почти половината от гражданите на Босна и Херцеговина не вярват, че страната в даден момент ще се присъедини към Европейския съюз. Трябва да се подчертае още нещо от резолюцията. Има непрекъснато социални и обществени проблеми. Трябва да се укрепят принципите на правовата държава и съдебната система и да се води борба с корупцията на високо равнище, да има по-голяма откритост по отношение на гражданското общество, и да се води борба срещу всички форми на дискриминация. Трябва да се засили и свободата на мнениите, на медиите и да бъдат подкрепени реформите в Босна и Херцеговина, каквито и да са те. Също така, разбира се, да бъдат променени политическите структури за тази цел. В заключение мога да кажа, че статутът на тази делегация ще се промени автоматично, защото от 1 юни тази година влиза в сила споразумението за асоцииране с Босна и Херцеговина. Такъв беше случаят и с другите делегации в миналото, докато до момента, до който влезе в сила такова споразумение. Техническите детайли във връзка с новия статут на делегацията ще се изяснят след председателския съвет и аз ще ви информирам съответно. Благодаря. Госпожа Суиса. Желим захвалити Писули на овом Благодаря. Е, бих искала да благодаря на господин Пицуа за този доклад. Няма да повтарям казаното. Искам само да кажа, че диалога беше конструктивен. Дискусията продължи два дни. Представителите на Босна и Херцеговина взеха активно участие. Съгласна съм, че представителите на изпълнителната власт би трябвало е, да вземат по-активно участие в подобен диалог системата за взимане на решения се променя, не може да се промени това, което вече е гласувано в пленарна зала в Страсбург. Така че по е, доклада за напредък на Босна и Херцеговина за 2014 година беше качествен текст. Приехме съвместна декларация, която е продължение на този доклад. Всички настояваме за промени в Босна и Херцеговина и целта на приятата от нас декларация е да подкрепим нов подход към Босна и Херцеговина, който между впрочем се прилага отскоро. Важно е да се каже, че на 1 юни споразумението за асоцииране ще влезе в сила, т.е. Е, това ще бъде старт за промени навиците се променят. Босна и Херцеговина разбира, че е, не може да тъпче на едно място. Информацията, че 50% от населението не вярва, че един ден Босна и Херцеговина ще стане пълноправен член на Европейския съюз, е нещо доста изненадващо. Но така или иначе, е, трябва всички да се е, заемем с работа. Босна и Херцеговина трябва е, да се развива с надеждата, че един ден ще стане реален член на Европейския съюз. Дано делегацията да постигне максимални резултати. Ако няма други изказвания, аз бих искал да задам един въпрос. Dating Agreement, всъщност, споразумението от Далтън беше всъщност единствената, единственият начин да бъде прекратена войната и да бъде изградена държавата. Аз мисля, че една държава, която има такава структура и такова поведение, едва ли може да стане член на Европейския съюз и това трябва да се осъзнава в рамките на дискусията. Мисля, че Босна и Херцеговина е добър пример за това, че е възможно разширяване само когато страната сама постигне напредък. Е, трябва да бъде възстановена държавността в рамките на страната, но това не е наша задача. Мисля, че по тази въпрос трябва да се проведе сериозна дискусия и хората в тази страна да осъзнаят по-добре това, защото една държава в подобно състояние едва ли може да бъде прията в Европейския съюз. Трябва да бъде сложено начало на процеса на реформи и този процес да продължи и да се подкрепя от хората. Ако 50% от хората вече не вярват, че страната им ще стане член на Европейския съюз, това всъщност не е вина на Европейския съюз, а на хората там. И точно това съзнание трябва да се укрепи и е, да не се дава превес на различните етнически групи, които се блокират взаимно и никога не са в състояние да е, тласнат напред необходимите реформи, за да има една добре действаща държава. Господин Прат желая думата. Господин Прат. Thank you very much. Well, I, I still have a couple of questions. Благодаря. Имам няколко въпроса. Преди няколко години Турция беше много активна в Босна и Херцеговина. Спомням си, че министър на външните им работи посети Босна и Херцеговина и го правеше. Правеше подобни визити на всеки два месеца, кажи речи. Как бихте а, описали турското влияние там? Все още ли е така влиятелна Турция? Има ли такива действия? в Босна? И второто, относно Сърбия. Каква е ролята на Сърбия на този етап в Босна? Като си има предвид сътрудничеството на Босна с Европейския съюз и реформите, които текат. ни паде. Госпожа Теохарус. Благодаря, господин председател. Относно споразумението от Дейтън и това, което казахте, а, искам да кажа, че една такава тризонна федерация се провали вече. Няма истинско сътрудничество и именно за това имаме ситуацията, която ни беше описана така красноречиво преди малко. Тук не става въпрос само за политическата воля, която отсъства да се интегрира тази държава в Европейския съюз. Мисля, че трябва да си извлечем полуките от този провал, защото това е същия модел, който се опитваме да наложим на друга държава, която вече е в Европейския съюз. Госпожа Теохарус, не разбрах коя страна имате предвид. Господин Франк има думата. Благодаря, господин председател. Искам да направя само един кратък коментар. Имах възможност да участвам в Дейтън преди около 20 години по-рано и е, си спомням колко надежди бяха вложени в това споразумение, а по-късно на асамблеята в Париж беше поставен, бяха поставени и подписите по това споразумение. Аз имах добри е, връзки с двамата върховни представители от Австрия, Волган е, Петрич и Валентин Ископ, И много добре се изпомням, че ние говорихме непрекъснато за това, че е крайно време тази страна да стъпи на краката си, а сега вече изминаха 20 години от тогава и чувството ми ми подсказва, и мисля, че това не е само мое усещане, това беше е, споменато и от други хора. Твърде малко е направено в тази страна и сега си задавам въпроса е, до каква степен това се дължи на е, върховните представители, които работиха там. Защо има твърде малко напредък? Те твърде малко възможности ли имаха за да участват в реформирането на тази страна. Те, разбира се, не могат да направят всичко, но могат да помогнат страната да се реформира и това вече е една добра перспектива за членство в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Господин Пикула. Хвала лепо, председниче. Хвала на pitanjima. Благодаря, господин председател. Благодаря за този въпрос. Ще се опитам да отговоря с едно изречение, което обобщава нещата за темата. Босна Херцеговина е открита дилема днес. Не само в регионалната политика, но и за цялата европейска политика. И относно това как, по какъв начин да се осъществяват промените там, съгласен съм с факта, че промените са последица от вътрешен консенсус, а не нещо, което да се налага отвън. И ще бъде добре тези промени да проистичат от съгласието на политическите а, субекти и вследствие на избори, но съм убеден песимист относно възможността това да проработи скоро време. Относно турското влияние в Босна и Херцеговина, много интересно съвпадение. В момента, в който ние проведохме нашето съседание в Страсбург, президентът Ердоган беше на официално посещение в Босна и Херцеговина, което показва огромния интерес на Турция към тази държава. Това не е нещо отрицателно само по себе си, но съм убеден, че ако Европейският съюз не успее да разшири влиянието си там и да наложи своите стандарти, то ще се отвори място за други, които имат традиционни интереси в тази държава. Що се отнася до споразуменията от Дейтън, дълги години коментирам този документ, добър документ за прекратяването на огъня – но много лош за изграждането на една мултиетническа държава, която да, продъл... да просъществува. И виждаме пропуските на тези споразумения сега. Споразумението от Дейтън не а, защитава всички, които всъщност живеят в Босна и Херцеговина. И има огромни пропуски. Господин Инсво беше тук в Европейския парламент преди месец и нещо и е, едва ли не той е толкова могъщ, колкото и Путин. Защо? защото той може да влезе в политическия живот, да се намеси и да свали от власт политици, които нарушават духа на съвместното съществуване в Босна и Херцеговина. Тези правомощия не се използват чак толкова много, но трябва да видим как новия подход на Европейския съюз прямо Босна и Херцеговина ще промени нещата. Надявам се а, да очакваме положителни промени до края на 2015. Ако не, ще видим какво ще правим за напред. Е- е, господин Прайда, след като е, много грижливо подготви своя доклад, е, вече се появи тук. И Извинете, господин председател, аз бях на среща на комисията АВКО. Ставаше дума за среща на докладчиците в Сянка. Аз е, смятам, че срещата от миналата седмица на 10 Европейски парламент Босна Херцеговина е всъщност среща, която аз мога да подкрепя. Аз не бях член на делегацията, бях докладчик и наистина имаше достатъчно парламентаристи от Босна и Херцеговина, от всички партии и мисля, че това беше също възможност да се напише в най-добър смисъл нашата позиция като Европейски парламент и позицията на парламентаристите от Босна и Херцеговина, които се интересуват от проблемите на Европа. Разбира се, бяха обяснени най-важните неща. Това беше среща която беше изпълнена с много съдържание и е, както е, наблюдаваме при други срещи е, от подобен характер, имаше критичен елемент в изказванията, но преобладаваше, преобладаваха обясненията и аз мисля, че е, е, Декларацията следва линията на доклада, който приехме тук през април и е, представя много добре позицията на двете страни е, от октомври е, в този нов формат. Аз съм убеден, че ще има повече критични моменти, ще има и по-жива дискусия. Благодаря. И благодаря също е, на господин Пицула за усилията, които той вложи за е, провеждането на тази е, среща и в Страсбург. Благодаря. Имаме 15 минути.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 Откривам заседанието. Отново стигнахме до точка 6 от дневния ред. За мен е голямо удоволствие да приветствам с добре дошла президента на Централно Африканската република, госпожа Катрин Самба Панза. Тя е придружавана от външния министр, от министъра на отбраната и министъра на економиката, както и министъра по социалните въпроси. Благодаря ви за това, че ни уважихте с вашето присъствие. Проявяваме голям интерес към положението във вашата страна. Много се радваме, че форума на национално помирение приключи своята работа в Банги и се надяваме, че можем да ви поздравим с успешния резултат, който засяга развитието на вашата държава. Много се радвам, че беше възможно различните групи във вашата страна да се подпишат под стратегията, под текста за разоръжаване. Радваме се, че има такова национално помирение и освен това се радваме, че вашето правителство показа, че има все пак възможност да се поемем по пътя на мира. Вашия политически режим ще е с временен характер, естествено. Искаме да чуем от вас, госпожо президент, по какъв начин ще се изпълнят препоръките на форума. Европейския парламент отблизо следи какво се случва в ЦАР или Централна Африканската република. Нашите колеги от е, Комисията по сигурност и отбрана посетиха вашата страна през февруари някои от е, членовете на тази комисия са тук на днешното заседание. Те ще вземат е, отношение по случващото се в е, ЦАР. Тук има колеги от Комисията по развитие. Бихме желали да чуем актуална информация от вас за това, което се случва. Бихме искали освен това да продължим активните разговори, активния диалог и да се надяваме, че мира ще се запаси. Имате думата, госпожо президент. Благодаря от все сърце, господин председател. Дами и господа, господа членове на Комисията по външни работи, дами и господа известни личности, за мен е чест за мен е истински символ това, че мога да се обърна към вас като представители е, на тази висша институция, която е Европейския парламент. Най-напред бих искала да ви изкажа благодарност за всички инициативи, които поехте в полза на процеса на мир, на сигурност и на хуманитарна помощ, дори за економическо възстановяване на Централно Африканската република. Този неизменен ангажимент е свидетелство за духа на солидарност, е, който движи европейските институции и е, който е отличителен белег на Европейския съюз като основен двигател на развитието и като защитник на общочовешките ценности. Дами и господа, с посещението, което е, правя днес е, в вашата високо уважавана комисия, идвам от името на моята страна да се срещна с Европейския съюз и с народите, които вие представлявате. Европейския съюз е исторически партньор, който десетилетия насам съпровожда Централно Африканската република във всички области. Дами и господа, през последните три години Централно-Африканската република, моята родина, преживя поредица от е, много тежки кризи. Може би едни от най-тежките кризи в своята история. Обща несигурност, безпредседентна хуманитарна криза, изцяло срината економическа тъкан, нарушени човешки права и потъпкано човешко достоинство. Това положение доведе до отчаяние, отчаяние у всички жители на Централно Европейската република. Дами и господа, е, откакто аз поех ръководството на прехода, аз поех отговорността като майка на нацията е, да говоря силно за виковете на отчаяние на моя народ, за да мобилизирам международната общност около моята страна. По този начин бяха произнесени много пледуари в е, Обединените нации и в много е, многостранни и двустранни партньори. Ние се умяхме да поставим Централно Африканската република в центъра на световните тревоги. Лично аз посетих Брюксел миналата година, е, за да настоявам за подкрепата на нашите европейски партньори в помощ на мирния процес и на економическо възстановяване на страната. Много се радвам от това, че тази защитна реч, тази пледуария донесе плодове. Европейския съюз възприе всички предизвикателства, пред които сме изправени и поне инициативата за всички дейности в паричния фонд БЕКУ. Целта на този фонд е да се допринесе за стабилността и възстановяването на Централно Африканската република, и най-вече да се подкрепи е, процеса на възстановяване на местната е, и националната администрация, е, като се възстановят економическите дейности и основните социални услуги. Дами и господа, току-що казах, че Централно-Африканската република е в много по-добро състояние. Има явно подобрение на положението със сигурността в страната, макар и страната да е в много несигурност несигурно положение. Постепенно се възстановява мира в Банги и в някои части на страната. Е, от хуманитарна гледна точка беше намален броя на вътрешно разселените страни, е, е граждани. От 1 милион миналата година в момента те са 460 хиляди. Това е един показател, който подлежи на измерване и който е много красноречив от гледна точка на економиката ние преминахме от минус 35% економически ръст е, в разгара на кризата. Преди една година стигнахме до 1,6% економически ръст за 2014 година, а през 2015 очакваме той да бъде между 4 и 5%. Освен това, увеличаването на финансовите ни средства е, беше от около 100%. Дами и господа, ако не беше чувствителната подкрепа от страна на Европейския съюз, тези усилия нямаше да доведат до резултат. И тук е мястото да изкажа отново благодарността на Народна Централно Африканската република за всички усилия, които положихте, за да помогнете на Централно Африканската република да излезе от кризата когато трябваше да решим въпроса за сигурността на страната, вие бяхте край нас. Мобилизирани бяха повече от 500 милиона долара, за да утешите нашия народ мъченик, нашия народ, който е преживял толкова страдания и толкова много насилия. И народа на Централно Африканската република оценява високо вашите усилия и ролята, която из, е, е, изиграхте. Искам да благодаря лично на войниците на Европейския съюз за е, техния принос за сигурността на града Банги от юни 2014 до март 2015 година. Аз се прекланям пред жертвите и претранените. Това беше изключително важно за нашата страна. Това беше категоричен глас за Централно Африканската република. Ние виждахме как всеки ден как всеки ден се борят тези войници, войници, които идват от нации, които са във война и които полагаха усилия в полза на мира. Европейския съюз постоянно беше край нас с съвета ОМАМ в е, полза на отбранителните сили, които в момента се реформират в моята страна. От гледна точка на економиката, вие неизменно бяхте до нас с бюджетната подкрепа, която беше абсолютно необходима за възстановяването на сринатата економика на нашата страна. Политически, вие също бяхте край нас, е, чрез участието ви в международната контактна група, когато ни съпроводихте, за да може нашите дъщери и нашите синове да намерят решение на кризата, е, за е, да не никнат кълновете на омразата когато кризата беше особено силна, вие никога не ни изоставихте. Вашето постоянно присъствие стопли сърцето ни, утеши ни и върна усмивките на лицата на нашите деца. Е, вие оказвахте грижи за нашите болни. Вие раздадохте учебни пособия на нашите деца. Вие дадохте възможност на нашите братя и сестри в лагерите за бежанци и в лагерите за разселени лица да открият отново форма на човешко достоинство. За вас, като представители на обединена Европа, искам отново да изразя тържествено и от все сърце признателността и дълбоката благодарност на народа на Централноафриканската република. Дами и господа, няма съмнение, че положението се подобри във всяка една област, но все пак ни остава много работа. Централно Африканската република разчита на вас, на всички вас, за да се улесни процедурата по отпускане на средства и е, за задвижването на проектите за развитие моята страна се умя да намери нови инструменти, за да гарантира прозрачност и доказана ефективност на международната помощ. Тази прозрачност и тази ефективност са основно изискване на нашия народ, който няма да допусне повече да се случи това, което доведе до срива на държавата. Дами и господа, Централно-Африканската република трябва да отвори нова страница на своята история за своите деца. Ние трябва отново да изградим нова държава, нов пакт, който ще възстанови разрушените връзки, който ще те доведе до помирение между всички граждани на Централно Африканската република, за да има национално единство, за да можем колективно да живеем съвместно. Преди това беше нашето единство, нашата сила и нашата гордост. Дами и господа, откакто съм начало на преходния период, аз направих от сигурността, от мира и от националното помирение и от възстановяването на конституционния ред мои приоритети. Без тях не може да има същинско възстановяване на нашата нация. Абсолютно необходимо е да отговорим на дълбоките въжделения на нашия народ, е, който купнее за правосъдие, който изисква нова форма на управление, демократично управление, което да се основава на отговорността и на почтенността на онези, които са на кормилото на държавата. В този смисъл, след подписването на договор за спиране на военните действия в Бразавил, ние организирахме с много голям успех национално допитване в всички префектури в страната. Това е една демокрация на близостта и по този начин ние можахме да видим какви са очакванията на населението на всички нива. Току-що успешно организирахме националния форум в Банги от 4 до 11 май, който беше възможност за е, допитване и за откровен диалог с нацията, с живите сили на тази нация различните военни групировки и с правителството на преходния етап. И смея да се надявам, че не сме разочаровали никого, защото чрез този форум ние доказахме, че вчерашните врагове могат да се прегърнат и заедно да очертаят пътищата на тяхното бъдеще и единно да отворят вратата на надеждата. Надеждата да живеят заедно, надеждата да се подобри управлението, надеждата да се насърчи правовата държава, спазването на правосъдието защитата на основните свободи, борбата срещу безнаказаността, правото на економически ръст и заобщо уважението към живота. Надеждата на всеки гражданин на Централно Африканската република да поеме в свои ръце своята съдба, като избере демократично и свободно тези, които ще ръководят страната, които ще направляват съдбините на страната. Ето защо все още ми е необходима всестранната помощ на Европейския съюз, за да мога да се справя с тези многобройни предизвикателства. Първо, предизвикателството на изборите. Трябва да се положи допълнително усилие. Има една празнина от 18 милиона долара, която трябва да се запълни. Бюджетния дефицит. Допълнително усилие от 28 милиона долара. И накрая предизвикателството на сигурността и най-вече на разоръжаването и връщането в реалния живот на войниците, както и тяхното репатриране. Необходимо ни е финансиране от 67 милиона долара. Дами и господа, приканвам всички държави членки, които са представени тук, да запазят и ако може да засилят техните усилия, за да помогнат на моя народ, за да тръгне по пътя, който тръгва от нашата възможност да оцеляваме към същинско економическо и социално възстановяване. Аз съм убедена, че Централно-Африканската република отново ще стъпи на крака и ще се бори с все сили за това след преходния период да има отново изграждане, едно преизграждане на новата Централно-Африканска република, която да бъде горда, решителна и благоденстваща. Централно Африканска република, чието синове и дъщери ще се помирят помежду си, които ще могат самостоятелно да осигурят своето бъдеще и да покрият същинските си, си потребности, да живее дружбата между Европейския съюз и Централно Африканската република. Благодаря ви за вниманието. Госпожо президент, благодаря ви много за толкова умните думи, които току-що изказахте за надеждата, която вдъхнахте. Може би един въпрос, ако ми позволите преди да открия дебата. Има ли ясно планиране на сроковете във връзка с следващите президентски парламентарни избори? Le processus électoral избирателният процес беше предвидил следният график. Според графика на прехода до февруари 2015. Когато тази дата наближи, трябваше да признаем, че изборите не биха могли да бъдат материално организирани. И поискахме допълнителен срок от 6 месеца с избори през юни, юли и преминаване към новата власт през август. И изградихме съответния бюджет. Днес не сме успели да съберем нужните финансови средства за организирането на тези избори в предвидения срок. И форумът от банки реши, че международната общност, която ни съпътства, която ни придружава, както и организаторите, международните наблюдатели на изборите, както институциите на прехода, трябва да се съберат и да помислят за нова дата, която да бъде предложена. според моята политическа визия, смятам, че не можем да а, надскочим и да прозрочваме след последния триместър, последното тримесечие на 2015. Не можем непрекъснато да отлагаме преходният период. Връщам се от Нджамена, където вчера а, економическата общност на държавите от Централна Африка поеха ангажимента да валидират тази, този график на изборите и че тези избори ще се състоят най-късно през декември 2015. И в Банги ние определихме графика с конкретни детайли. Ето това е което мога да ви кажа, господин председател, за новата дата. Благодаря. Господин Колокло за Комисията по развитие. Благодаря, госпожо, председат... госпожо президент. Благодаря за тази толкова топла и сърдечна реч. Искам да наблегна на три основни а, точки, които представляват особен интерес за нас в Комисията по развитието хуманитарната помощ. Също Европейският фонд БЕКО и бъдещото развитие на сътрудничеството с Централно-Африканската република, с съответния 11 Европейски фонд за развитие. По хуманитарната ситуация искам да напомня на колегите, че по над половината от населението на Централно Африканската република се счита, че има нужда от хуманитарна помощ. Тоест, 600 милиона долара трябва да бъдат намерени по стратегическия фонд за реакция. На този етап само 11% от тази сума е събрана. Така че въпросът ми към вас е, господин, госпожо президент. Колко оптимистична сте относно основните нужди на вашите сънародници? И взимайки предвид, разбира се, че държавата ви излезе от вниманието на основните новини по медиите. Това носи риска отново Централноафриканската република да бъде забравена. Втората основна точка е въпросният фонд Беко. Беко означава надежда. И надеждата, когато се изгради този фонд, означаваше, че нови партньори биха могли да се присъединят и да се увеличат нуждите, да се увеличат ресурсите, извинявайте. Та, въпросът ми е, как вие, госпожо президент, виждате действието на този фонд и до каква степен той съответства на очакванията и дали други дарители са готови да участват. И третото, което искам да попитам, нашата комисия следи отблизо програмата на 11 ти Европейски фонд по развитието. Средствата по Централно Африканската република ще бъдат приети във втората половина тази година. Така че, надявам се да имаме и още дискусии с вашето правителство. Бихте ли ни казали на кои сектори искате Европейския съюз да сложи акцента в сътрудничеството? Ние считаме, че трябва да се развие образованието, както и основните санитарни нужди на населението, здравеопазването, имам предвид. Според последните данни за смъртността в Централна Африканската република, имаме смъртност 129 на 1000. Много висока смъртност. Само 10% от жените имат някакъв вид образование и а, нивото на необразованост е над 65%. Нашият съвет работи и в момента участват в дискусиите по програмите, свързани с този фонд. Госпожа Футигър. Госпожа Футига. Мадам президент. Благодаря, господин председател. Ваше превъзходителство. От името на комисията, под комисията по сигурност и отбрана, бих искала да благодаря на Ваше превъзходителство за това, че ни дадохте възможност да посетим вашата страна. Това стана през февруари тази година. Трябва да кажа, че посещението беше изключително полезно и даже вълнуващо. Бих искала да ви благодаря най-сърдечно и чрез вас да благодаря на всички правителствени служители, които улесниха нашата работа. Имаше представители на НПО. На всички тях искам да благодаря. Имаше представители, освен това, на всички вероисповедания. Искам да благодаря и на всички тях за това, че допринесоха с своя опит за нашата мисия, дадоха ни ценна информация интересуваха се от това, което имаме да кажем. Нашата мисия пожена много успехи и получи добри оценки. Ролята на нашата мисия беше да проследи какво се случва в Минуска в рамките на мисията на ООН. Аз останах изключително доволна, защото там на това място успях да се срещна с моите сънародници, с полски войници. Те дават своя принос за стабилността и сигурността в Централна Африканската република. Госпожо президент, много се радваме, че след нашата мисия успяхте да създадете този форум, форума на Банги и най-важният резултат от този форум беше подписването на споразумението от мнозинството от воинстващите фракции. Селека, Антайбалак са много различни по своя характер. Те са много важни обаче. Бихте ли казали няколко думи за това доколко се налага да има допълнителни мерки и доколко има нужда от средства, за да имаме един добър изборен процес във вашата държава. Благодаря, господин Преда. Благодаря. Благодаря е, също на госпожа президента а, от името на нашата група. Поздравяваме с добре дошла. И също ви благодаря за вашата решителна роля при стабилизирането на ситуацията в Централно Африканската република. Желая ви успех за бъдеще. Имам два въпроса. Единият допълващ зададения вече от председателя въпрос, вие отговорихте, а именно въпросът за изборите. Искам да знам, след като чух вашите уточнения, каква е какъв е за вас най-добрият избор за тези избори? Дали считате, че трябва първо да се организират президентски избори и после общите? И обратното. Винаги има подобни въпросителни, когато имаме режим в криза. Какво мислите вие за това как трябва да са подредени изборите? И второ, относно споразумението от Банги и диалога между Министерството на отбраната и различните е, военни е, организации. Това, което видях, е, че трябва да се интегрира част от тези милиции, военни милиции, в а, самото Министерство на обраната. Вие а, споменахте и конкретни цифри, бюджет, а вие Измерихте ли, можете ли да кажете колко души, какво количество от тези хора, какъв брой ще могат да бъдат интегрирани? И а, какъв е графика за подобна интеграция? Благодаря сега господин Панцери. Благодаря. Благодаря, господин председател. Също искам и аз да благодаря на госпожа президента на Южноафриканска на Централно Африканската република, че е сред нас и Усилията на нейното преходно правителство със сигурност трябва да получат положителна оценка. Става дума за изграждане на мирен процес и да се работи в посока развитие и економически растеж. Изглежда, че има все още множество проблеми, които чакат решение и чрез нейните действия тя може би ще е, намали напрежението между е, Селека и други е, групи, но все още трябва много да се направи. Населението е в много тежка ситуация. Искам да задам един въпрос във връзка с един голям бежански лагер в северо част на страната, Тангапо. Въпросът е следния вие се обърнахте към нас и ни казахте, че трябва да се сключи ново споразумение. Аз мисля, че това споразумение между Централно-Африканската република и Европейския съюз трябва да бъде подписано непременно. Европейският съюз трябва да положи повече усилия, но мисля, че госпожа президент, вие бихте казала също, че преходното правителство от своя страна също трябва да положи усилия не само по отношение на изборите, но и по отношение на процеса на умиротворяване и някои теми, които са важни за вашата страна. Имам предвид е, сигурността на продоволствието и осигуряване на закрила на бежанците в лагерите и точно по този въпрос искам да чуя вашето мнение. Председателят, колеги, имаме още 7 желаящи да взема думата и 15 минути време на разположение. Така че ако, няко, ако всеки говори за една минута само, госпожа президента ще има 10 минути време за отговор. Ако някой се откаже да вземе думата, би било по-добре, но ако говорите, много ви моля за една минута. Господин Мишал. Merci beaucoup, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Тъй като имам само една минута, ще използвам полезно. Тъй като участвах като специален пратеник по франкофонията в помирителния форум, искам да кажа тук пред депутатите, че форума наистина беше успешен, най-вече благодарение на таланта и ангажираността и качествата на госпожа Самба Панса трябва да го кажем. Тя заслужава нашата подкрепа и искам в този парламент наистина да оттекне този апел към дарителите и да подсилим нашите ангажименти. Защото най-голямото предизвикателство за Централно Африканската република е да се съберат нужните средства, за да се осъществи на практика този великолепен план, който представи госпожа е, Замба Панца. Как да се намерят средствата, за да се финансира този специален съд, който е основен елемент за борба с безнаказаността, как да се стартират всички проекти за а, възстановяване на основните проекти на една държава, а, правосъдие, образование, здравеопазване, как всичко това да стартира и се обръщам към всички колеги тук в парламента да следим отблизо, от много близо развитието на нещата и е непрекъснато да бъдем мобилизирани и да търсим дарители. 45 секунди, 45 секунди. Значи ще говоря на шведски, за да стане по-бързо. И аз е, имах привилегията да бъда в Централно Африканската република, заедно с госпожа Фотига и други колеги. Много важни неща научихме и като цяло подкрепям казаното от госпожа Фотига. Искам да попитам нещо във връзка с притесненията, че мисията на Еуфор ще бъде прекратена и Минуск ще поеме юздите, Минуска пък се притесняваха, че няма да се справят. Как изглежда положението сега? И още нещо, което каза президента по време на нашата среща. Пропускливите граници най-вече на Северо-Запад и незаконната търговия с оръжия. Казахте, че тя е много голяма. Успяхте ли да се справите с това положение? Третия ми въпрос е следния. В западния свят често се представя картината на конфликта в ЦАР като един конфликт на религии, но аз не останах с едно такова впечатление. Може ли президента да каже нещо и в тази връзка? Благодаря. Благодаря, господин Галер. Благодаря. Аз ще се присъединя към въпроса на госпожа Себайус. Да, е, съществуваха тези конфликти в е, една страна, където има разделителни линии по отношение на вероисповеданията. И има някои религиозни водачи обаче, които призовават към мир и които могат да дадат своя принос в процеса на помирение. Сега, един въпрос във връзка с реформата в сектора на сигурността. Беше казано, че ще бъдат е, включени милиции в действащата армия. Смятате ли, че е уместно да дойдат при вас е, експерти от Европейския съюз е, или да получите съвети от Европейския съюз или по-скоро това да бъдат хора от Африканския съюз. Господин Парньо? Господин председател, Госпожо президент, е, с голямо удоволствие се виждаме отново, защото с господин Данжан Себалос бяхме членове на това тази делегация, е, която извърши посещение от 17 до 21 февруари. Няма да повтарям това, което колегите вече казаха. Е, ние имаме много силни впечатления не само от вашата личност, от начина по който е, си гледате работата при това помирение и при това възстановяване на тази изцяло разрушена страва. Въпроса, госпожо президент, армията. Когато бяхме в страната, се каза, че армията е едно от предимствата на възстановяването на страната, защото дава възможност за възстановяване на стабилността. Имаше много е, въоръжени групировки, които се противопоставяха, дори се избиваха взаимно. Така че е, как си представяте отделните етапи на възстановяването на новата армия? Понеже стана въпрос за форума в Банги, Amnesty International отправи критики е, и според тях тях е, не се слага край на безнаказаността, но някои бивши ръководители на Централно-Африканската република, те са извън страната. Е, това е, не е безобидна тема за възстановяването и помирението, което желаете, госпожо. Господин Танък. Госпожо президент, поздравление от името на групата на ЕКР. Тъй като вие сте временен президент и сте първата жена, която получава честа в Централно-Африканската република. Два въпроса. Първо, по темата мир, помирение, край на безнаказаността, правосъдието. Уверена ли сте, че всички дела могат да се проведат във вашата страна? Е, антибалака и нейния лидер Канече е, е, Адам като командир на ислямистските сили, както и някои други лица трябва да бъдат изправени пред съда. Мислите ли, че може да има справедлив съдебен процес и може ли да разчитаме на нещо подобно в новата ЦА? Втория въпрос във връзка с ислямска държава. Виждате какво става в Либия. ИДИЛ разширява своето влияние. Имате ли проблеми с ИДИЛ и с други джихадистски групировки? Те опитват ли се да наемат хора сред вашето население? И на следващото място споменахте ЕКОЛАС и други регионални организации. Те имат опит по отношение на съдебните процеси. Мислите ли, че те могат да ви помогнат наред с Африканския съюз да изправите виновните пред съда? Жалезинг. Благодаря. Аз е, веднага ще задам въпроса си и искам да направя връзка с е, това, което казаха изказалите се преди мен. Искам да попитам за причините за конфликта или по-скоро за конфликтите епископът на Бангуи каза, че не става дума за религиозен конфликт, а по-скоро за военно-политически конфликт. Каза, че става дума за власт и пари. Въпросът ми е дали вие бихте могли да дадете отговор кои са причините за тези политически и економически конфликти и дали има западни страни, които се възползват от това. Вторият ми въпрос, съгласно Amnesty International, не само Силика и Антибалака бойци са били замесени в тежки нарушения на правата на човека, но и войски на Африканския съюз. Можете ли да потвърдите това? Как е, се водят разследвания по този случай. Това е също много важно за бъдещия процес на помирение. Благодаря. Господин Башир. Накрая, но и на последно място, естествено. И аз искам да благодаря на госпожа президента за това, че е тук сред нас. Времето ни притиска, за това. веднага задавам въпроса. Както беше казано, ако ставаше дума за пари и за власт, а не за религия, защо толкова мюсюлмани бяха хвърлени в лагери и загинаха от а, ръцете на военните. Какви мерки ще предприемете, за да може тези хора да се върнат в къщи, в домовете, които загубиха? Какво ще кажете за разрушените джами? Ще има ли процес на реконструкция? Защото, вероятно, ще се съгласите, че една мозайка от етноси е най-добрият начин да просъществува една държава, а не страна лишена от своите малцинства. Госпожо президент. Мерси. Е. Благодаря, господин председател. На многобройните изказали се. Бих искала да ви кажа, че искам да ви запозная с реалната ситуация в моята страна изпитваме най-различни тревоги, както по отношение на хуманитарната сфера, на сигурността, на политическото положение в страната и най-вече борбата срещу безнаказаността. Ще обединя своите отговори, за да не се е, налага да отговарям на всеки един от многобройните въпроси по-отделно. Е, по отношение на е, приоритетните области, в които трябва да се действа е, и които се финансират по фонда Баку, вече казахме, на първо място стои хуманитарната сфера, с всички грижи, за да се придружи населението и е, да им се помогне. Разбира се, че социалните грижи, основните социални грижи са наша основна цел. Е, според е, самия фонд трябва да се отпускат средства за образование, за здравеопазване, за предприемачество от страна на жените, за економическо и социално развитие когато говорим е, за различните груби от населението, мисля, че първи изказалия се каза, че повече от половината от населението на Централно-Африканската република все още се нуждае от хуманитарна помощ. Това са огромни нужди. Е, как да се справим? Именно това е смисъла на моето присъствие тук, в Брюксел. Ние е, сме посочили какви са нуждите. Има големи очаквания от страна на населението. Ние сами самите не разполагаме със средства, за да се справим с тези нужди и затова се обръщаме към международната общност и най-вече към Европейския съюз, който е, винаги ни е съпровождал. Можем да кажем, ето тук сме събрали средства е, за покриване на разходите, имаме парични наличности е, с помощта на други страни на Европейския съюз или страни, които не са членове на Европейския съюз. Има донори, които не са членове на Европейския съюз. Ние сме дошли за това и се надяваме, че намесата на Европейския съюз е, няма да се сведе до обявяване на намерения, а по-скоро на категорични ангажименти за отпускане на средства, за да се помогне на тези групи от населението, които са в хуманитарна нужда. Това е смисъла на нашата пледуария. Е, ние знаем е, смъртността, ние знаем процента на заболеваемост. Ние сме запознати с е, драматичното положение, в което живеят хората. И за това ние се обръщаме към целия свят, който иска да ни помогне, който иска да ни съпроводи, за да се подобри хуманитарната ситуация санитарната ситуация образованието на населението в Централно Африканската република. Това е което имах да кажа. Колкото до участието на СНТ, преходното правителство се занимава с възстановяването на страната. Това не е изолиран възглед на госпожа Самба Панза. Госпожа Самба Панза е локомотива, който е, който води нещата в определена посока. Аз ангажирам прехода всички живи сили на населението, за да гледаме в една и съща посока. Така се стигна до допитването до населението, за да могат те да изразят своите очаквания. И така се стигна до форума в Банги, защото всъщност ние си казваме да се обърнем назад. Какво направихме? Какво се случи? Не, нека да гледаме напред, към бъдещето. Какво можем да направим, за да се справим с положението съвместно? Естествено, че след форума в Банги, като по чудо, проблемите няма да изчезнат. Проблемите ще си останат, но заедно трябва да направим опит да ги разрешим или е, поне да намалим е, тежестта им. Когато казвам, че Централно-Африканската република сега е по-добре, то е защото идваме от минус 37% економически растеж. Аз го стигна до 0,5, за мен това е прогрес, това е голям напредък е, защото вървим към 4, дори ако сме оптимисти, ще кажа, че нещата вървят по-напред, защото ние бяхме в пропаста, сега стъпваме Опитваме се да си поемем въздух, за да излезем на повърхността, но проблемите са на лице, социалните проблеми не са изчезнали, економическите проблеми не са изчезнали, просто ние сме обладани от желанието да е, се справим с тях заедно. Това е, което мога да, отговор... Това е, което мога да кажа в отговор на зададените ми въпроси. За следващите етапи. От сутринта говоря само за това. За следващите етапи. Още преди една година, когато идвах, бях посочила приоритетите. Бюджетна помощ, подкрепа за избирателния процес, подкрепа за възстановяването на положението на населението. Не става въпрос само да изразяваме нужди. Трябва е, съвместно да е, преценим заедно с ООН е, кои са хуманитарните нужди. Не само да ги посочим, но да направим някакво е, числено измерение. След една година не сме получили средствата, които трябва да бъдат отпуснати. Имаше ангажимент и обещания, но твърде малко конкретни действия. И затова отново се обръщам към партньорите. Добре, вие поехте ангажименти, направихте е, изявления за намерения, но искам нещо конкретно. Това е смисъла на присъствието ми тук сега е, е, най-добрия избор за това как да се проведат изборите. Искам само да ви кажа, че е, по избирателния процес имаше единодушие у живите сили на населението, а именно е, изборите ще се проведат едновременно, както президентските, така и, и парламентарните. Преди това обаче ще има конституционен референдум, защото преценяваме, че след всичко, което Централно-Африканската република е преживяла, трябва да се преразгледа Конституцията и в нея да е, се включат разпоредби за по-голяма еднородност на обществото, за да можем по-добре да живеем съвместно, да заявим категорично светския характер на държавата, и това, че държавата е република. Трябва да имаме предвид е, затрудненията в отделните региони на страната, т.е. да вървим към децентрализация, за да може местните органи на самоуправление да станат по-независими и дори е, е, богатството им да служи в интерес на населението. По конституционния референдум. Конституционният съд заяви, че това е предходен етап преди парламентарните и президентските избори, които ще се проведат едновременно. Отново повтарям, че това е съвместно решение на живите сили на населението. Зададохме си много въпроси по въоръжените групировки, по въоръжените сили в Централно-Африканската република, по е, приобщаването на въоръжените групировки към въоръжените сили или към някакъв военен корпус, защото не само въоръжените сили е, могат е, да приобщят тези сили, които да положат оръжие. Имаме полиция, жандармерия, лесничеи, най-различни форми, които могат да приобщят въоръжените групировки. Не можем да кажем, че 350 са грабнали оръжие и трябва веднага да ги включим във въоръжените сили. Или 2000 антибалака, именно защото са грабнали оръжието, да ги приобщим към въоръжените сили. Трябва всеки да бъде оценяван индивидуално, да има индивидуален подход, да се види е, колко човека са необходими, за да се е, върнат в силите на отбраната и на сигурността на страната, за да има същински републикански професионален корпус, който да отговаря на международните стандарти за сили на отбраната и на сигурността. Това е подход, който ще приложим вече сме обмислили въпроса с живите сили е, в споразумението, което беше подписано с е, въоръжените групировки. Те е, се съгласяват да положат оръжие, да им бъде отнето оръжието и да се върнат към силите на нацията. Но първо трябва да имаме възглед за нашите сили на отбрана и сигурност. Каква армия искаме? Какъв да бъде формата на тази армия? Примерно казваме 5000 човека, но преди да се стигне до 5000 човека има офицери а, от запаса има инвалиди, има дезертьори. Трябва да се прочисти тази армия с тези отрицателни елементи. След като прочистим всичко, след като преценим какъв формат на армията искаме, е, ще преценим доколко можем да включим бившите бойци и това да става постепенно. Подходът беше обсъждан на форума в Банги, но също така и отраслово и с подкрепата, с вашата помощ това е работата, която трябва да се свърши. Да ни помогнете да преценим какво ни е необходимо за сигурността. И заради това в КОПС аз произнесох пледуария е, не само за да продължи помощта за посочения период, но ако преценим, че след този период е, ще ни е необходима друга мисия за съвети, ние вече мислим, за да е, не се изненадаме после от сроковете. Благодаря на министър-председателя Луи Мишел за неговата пледуария. Трябва да се мобилизираме. Достатъчно говорихме, достатъчно съобщавахме, достатъчно обявявахме намерения. Сега трябва да вървим към ефективна подкрепа на Централно Африканската република без подобна подкрепа не можем да стигнем до изборите. И ако не стигнем до изборите, ще продължим да си останем така в преходния процес, който не е положителен е, за тази република. Имаме нужда от един край момент, в който да приключим с е, прехода. Всеки преход е временно явление. Трябва да изградим нови истински институции. Това е много важно. Имаше въпроси за е, конфликтите от религиозен характер и до каква степен те участват в конфликта. В основата това беше между общностен конфликт, не религиозен. Но имаше и съответни религиозни течения или нюанси. Трябва да го признаем. Мъж е такива. Въпреки, че самият происход на конфликта не беше религиозен. Но някои инструментализираха религията с цел да постигнат своите цели. И сега сме в един контекст, доста уязвим контекст между различни общности, подклаждан също и с религиозни тенденции. И е много трудно да се обясни конфликта без да свържем происхода на конфликта с някои религиозни проблеми. Относно безнаказаността и обвиненията на бившите президенти, мисля, че има международни резолюции от международната общност, има мерки предприяти спрямо някои от тези личности, например забраната да се пътува, замързяването на сметките им, така че имаме вече ангажираността в международен план. И ОНЕ не може да иска а, нещо и противоположното му. Вече има мерки, трябва да ги спазваме и Централна Африканската република и населението им го спазва. Но по време на диалога се каза 0% безнаказаност. Винаги е имало амнистии по време на тези е, процеси на помирение. И после се завърта една спирала на насилието. Отново. Всички тези усилия а, е, чрез помирение, чрез амнистия не дадоха ни, никакъв резултат. Защото някои хора непрекъснато се ползват от добротата и не дават нищо в замяна. Така че когато има такива национални консултации, преговори, хората изрично казаха, не може тези хора да се върнат. Тези хора могат да бъдат представени. Ние поискахме да, им, да бъдат представени на форума на Банги. И Счетохме, че нашият форум в крайна сметка беше достатъчно включващ в този си формат. Мисля, че изчерпах въпросите относно разселените е, лица, бежанците. По вътрешно разселените лица това е част от хуманитарната криза. И трябваше да се справяме с санитарни, хуманитарни, хранителни проблеми и други. Днес а, тази спешна ситуация отмина, но сега трябва да помислим как да си стъпим на краката, как хората да се върнат там, където са живели. Ето това е нашата визия сега. Искаме тези лица да напуснат лагерите на разселени, вътрешно разселени лица, където живеят мизерно, за да могат да получат помощ да се върнат в своите родни места. И разбира се, аз тук се опитвам точно това да направя. Понякога, знаете ли, няма нужда от много, за да могат тези хора да се върнат а, няколко дъски, е, две ламарини за покрив и това е. Виждали сте сигурно а, тъжната ситуация е близо до летището Банги, където хората живеят под едни навеси. Това не са дори навеси, ами просто по един найлон опънат а, с две колчета и така живеят цели семейства. Това са ужасяващи условия а, липса на пълна хигиена, на, пълни, на каквито и да било санитарни ам, оборудвания, така че ние искаме да дадем на тези хора възможността да а, имат по-добри условия, но за тази цел ни трябват пари. И сме убедени, че нашите партньори ще продължат да ни помагат в това отношение. Мисля, че изчерпах въпросите, някои се, се повтаряха и се припокриваха. Благодаря ви за правения интерес към ситуацията в Централно Африканската република. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, госпожо президент. Аплодисментите показват, че Ние влагаме голямо доверие в това, че процесът на мирно и демократично развитие във вашата страна ще продължи. И ви пожелаваме всичко най-добро и е, ще окажем необходимата подкрепа. Благодаря ви още веднъж. Благодаря.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 Уважаеми колеги, налага се незабавно да започнем с въпроса за Китай. Имаме изслушване, имаме само 45 минути на разположение. Защото след това трябва да гласуваме и трябва да започнем на време с гласуването. Това означава, че трябва да продължим работата веднага. Искам обаче да посоча, че преди три седмици беше отбелязана 400-та годишнина. Der 40-та годишнина от започване на официални дипломатически отношения между Европейския съюз и а, е, Китай. По тази причина госпожа Могерини беше в Китай. И трябва да признаем, че Китай а, е, очевидно навлиза в нова фаза, като виждам какво се предлага във връзка с пътя на Коприната и как се свързват економическите и е, трасета и трасетата на сигурност. Това не е първия пример, обаче добър пример в тази насока как, например, е, инфраструктурната инвестиционна банка, която е част от БРИКС банката, смята да промени въпроса за глобалното управление, ако мога да се изразя предпазливо и европейските страни да участват като младши партньори, виждаме, че светът се променя. Поради големината на Китай, която се превърна в економическа, но и политическа сила. Мисля, че трябва да признаем, че Китай трябва да поеме повече отговорност, най-вече когато става дума за преодоляване на кризи в света и това да не се използва само за собствена полза, а тази отговорност да се възприеме напълно от Китай. Надявам се, че делегацията на Европейския парламент, е, която отговаря за е, отношенията с Китай, ръководена от Джо Лайнен, ще може да тласне напред тази политика. Йо, давам ти думата. Благодаря, господин председател. 45 минути за едно такова изслушване не стигат. Темата е обширна. Стратегическо партньорство, казваме. Какво означава това? Какво се крие зад тази формулировка? Какви са процесите? Това искаме да чуем. 40 години имаме вече дипломатически отношения. Става дума най-вече за търговия в рамките на тези отношения, само че нашето партньорство трябва да включва всички видове връзки, защо не е политически. Трябва да чуем няколко думи и за глобалната отговорност. Председателя каза, че е, трябва да работим заедно за постигане на е, стабилност в глобален план, е, да защитим благата на целия свят. Стабилността в е, Източна Азия, в Северна Африка, в Близкия изток, даже и в Европа. По всички тези въпроси Европейския съюз и Китай могат да работят заедно. На лице и е, темата развитие, обща стратегия за Африка, обща стратегия за е, целите за развитие, обща стратегия за защита на климата и естествено новата дума в интернет е, киберпрестъпността. Какво да правим, какво да правим за да защитим киберното пространство много въпроси. Всички те ще трябва да намерят своето решение в бъдеще. Мисля, че ЕСА и Китай не си противоречат. Е, те не са в разнобой. Те могат да се допълнят и да сътрудничат и ето защо си заслужава да говорим за това стратегическо партньорство. Ето защо очаквам с нетърпение да чуе какво ще ни кажат нашите експерти. След това ще има и доклад на господин Белдер. Той ще е посветен на новите измерения на нашето сътрудничество. Благодаря. Yeah. Професор Франк Пике. Професор Франк Пике, имате думата, заповядайте. This one. All right. Thank you very much. Um, both chairs, thank you very Благодаря. Благодаря за дадената възможност да говоря тук за около десетина минути по съвременен Китай. Това, което ще направя за тези 10 минути е да ви покажа, че Китай не е нещо, което можем да характеризираме Опростено като една комунистическа страна, а, че Китай има много различни лица. Някои, които разпознаваме, някои от тях разпознаваме лесно, други по-трудно и трябва да разберем взаимодействието между тези страни, за да можем да разберем насоката, в която върви китайското общество. Първото от тези лица е Китай като държава, като бившия Съветски съюз, държава доминирана от комунистическа партия. Това е нещо, което все пак е важно описание на китайското общество и конфликтите вътре. Комунистическата партия все още е на власт и дори повече отколкото преди 20 години. И е, всъщност сега се използват много от плодовете на економическите реформи, за да се подсили ам, управлението на тази партия и да се изгражда още повече администрацията, така че тя да разполага с по-ефикасни инструменти, за да управлява китайското общество. Тоест, капиталистическите реформи, нека така да ги наречем, подхранват социалистическа система, за, и я подсилват. Тоест, двете неща не си противоречат в този случай. Тези економически реформи а, да си мислите, че ще доведат до демократически преход, това е част от заблудите относно Китай. И това е важно, за да разберем, че Китай също е една много силна децентрализирана държава, административна система и общество. Това напомня до известна степен на Европейския съюз. Голяма част от китайските провинции и съответните подразделения на провинциите са организирани самостоятелно, като еди, самостоятелни единици и а, лидерите, партийните лидери там отговарят за всички аспекти на развитието, включително економическия, както и за всички социални елементи. А, и това води до едно доста несъвършено управление от страна на Пекин защото център в Пекин не може да следи отблизо всички тези отделни елементи. И единствената, основната идея в Пекин е да се потвърждава, да се затвърждава силата на комунистическата партия. и като цяло тя да дава основните заповеди. Но Китай не е само комунистическа държава, не е бивша съветска държава, също така е държава с капиталистически тип економика. Знаете какви реформи протекоха, знаете економическият ръст, цифрите са показателни, но също има една нова прослойка в обществото, която се появи и която а, се базира изцяло на пазарите, на, а, този, на това натрупване на капитал. Разбира се, това, което всички знаем, е, че имаме държавни предприятия, е, около стотина от тях, е, които са изцяло управлявани от правителството и че те са основните, ключовите предприятия за економическото развитие на държавата. Но Китай не е само комбинация от е, социалистическо общество и капитал, капиталистически пазар. Китай – може би не знаем достатъчно, но е много важно да се спомене, че Китай разполага с нещо като африканските криминални групировки. Тази тип групировки на местно ниво са свързани с правителството и това става все по-прозрачно, все по-видимо. Например, използват се криминалните групировки, за да се прилагат политики и съществуват едва ли не така наречените синдикати, мафиотски синдикати и други. Знаете, че наскоро имаше едно осъждане и екзекуция на а, администратор, който е бил винен в корупция и съответно изнудване, но това е само върха на айсберга. Защото цялата комунистическа партия участва в тези корупционни схеми. Четвъртото лице на Китай е нещо по-лесно разпознаваемо за нас, а именно нещо много близко до гражданско общество с плуралистична политическа система, в което не само официални демократически организации и механизми играят ключова роля, но също и гражданското общество, неправителствени организации, местни организации. Крайната фаза е, че фаза, е, че Китай – започва все повече да прилича на а, държави като Сингапур. Една държава, която а, се базира на система, която създава обществото и създава економиката, не просто да управлява. Това е така наречен социален менеджмент. Ще спра до тук. Може да се каже още много, много неща, но предполагам, че това ще стане и в сесията въпроси и отговори. Благодаря. She will speak on the EU-China strategic partnership. А сега Джин Ман. Uh, well, I'm given the topic. И, и така, аз трябва да говоря е, за партньорство, което няма да се случи само между Европейския съюз и е, Китай. Искам да говоря двустранно. Как да разбираме това партньорство между Европейския съюз и Китай? Аз съм живяла в Белгия около 20 години. Е, преди това образованието си съм получила в Китай, така че мога е, да разбера двете гледни точки. Ако погледнете взаимоотношенията от ден точка на идеологията, човешките права, политическата система, тези проблемни въпроси, ще кажете да, е, взаимоотношенията са трудни. Ако обаче ги прецените от гледна точка на взаимния интерес, е, ако видите, че Китай се забогатява, става по-мощна страна, сега има пари, можем да направим нещо заедно, можем да сътрудничим и дори можем да помогнем погледнем на Китай е, в е, процеса на интегриране в международния режим и тогава ще видите, че има много области за сътрудничество. Както професор Пит каза, има много лица на новите отношения между Европейския съюз и Китай. Ето защо, когато говорим за взаимоотношенията между Европейския съюз и Китай, виждаме, че от гледна точка на Европейския съюз и на Китай има различни цели. Е, Европейския съюз по някакъв начин има мисия. За толкова години в взаимоотношенията си с Китай винаги се е опитвал да промени Китай. Това беше мисията от първия документ, който беше изготвен още 95-та година и в съзнанието на Европейския съюз още стои намерението да променя Китай. Е, в уебсайт на политиката между Европейския съюз и Китай се казва ние подкрепяме прехода на Китай към отворено общество възоснова на върховенството на закона и спазването на човешките права. Е, това е мисия, която Европейския съюз ще прилага за е, предвидимо бъдеще и което е преследвал толкова години. Но Китай иска равно третиране, искаме взаимоотношения на равно на нога, така че е, двете страни е, водят е, диалог на глухи и си разменят различни послания в диалога си. Но пред факта на действителността трябва да приемем, че Китай придобива все по-голямо самочувствие във връзките си не само с Европейския съюз, но и с Съединените щати, с много страни по света, с международното общество и Европейския съюз вече е принуден да, при, да, да, да, да признае, че все по-трудно може да промени Китай, т.е. да осъществи своята мисия. Така че, е, предвид ситуацията, бих е, казала, е, че света на тези взаимоотношения е, е свят на съвместно съществуване. Така че трябва да се намери начин да се работи с Китай, е, за да се увеличи максимално интереса на Европейския съюз. Е, трябва да се види настоящата ситуация. Така нареченото стратегическо партньорство. Е, дали те са стратегически партньори? Да и не. Да, защото те участват в управлението на света, трябва да работят съвместно по много важни стратегически въпроси. Те са различни партньори, но това не означава, означава, че няма взаимен интерес и взаимно разбиране. Е, съвсем е, наскоро е, проф професор е, е, е, изготви доклад за взаимоотношенията между Китай и Съединените щати. Говори за конструктивен реализъм, за да се определи общата цел в взаимоотношенията между Съединените щати и Китай. Тоест, ако ние трябва да определим взаимоотношенията между Европейския съюз и Китай, бих предложила понятието конструктивен либерализъм в общ интерес. Така че идеята е, при положение, че Европейския съюз се ръководи от мисията да промени Китай, тогава идеята би трябвало да се развива все повече и повече диалога, институционални споразумения между двете страни, да се е, насърчава Китай да върви е, към пазарна економика. Това е конструктивно, трябва да се прави постепенно, но разбира се, при условие, че има общ интерес. Защото ако няма общ интерес, няма е, възможност за съвместна работа. Бих искала да поставя ударението, че партньорството между Европейски съюз и Китай е незаменимо. Е, двете страни са много важни от гледна точка на търговията. Ние знаем, че обема на търговията е повече от милиард на ден. Китай стана втория е, най-голям пазар е, за съскостопански стоки на Европейския съюз и настоящия план на Юнке за инфраструктура. Китайските банки са готови да инвестират милиарди евро и при настоящите преговори е, по е, двустранното споразумение за инвестиции е, вече са приключили пет тура от преговорите, ще има шести тур и Китай е готов да прилага повече международни правила и да се върви напред към постигане на споразумение. Междувременно ние знаем, че по отношение на промените в климата, сигурността, устойчивото разбитие, Европейски съюз и Китай трябва да работят съвместно, за да търсят решение по всички тези въпроси. Въпреки това, искам да поставя ударението на това, че целта на Европейския съюз при работата си в Китай, е, краткосрочно и средносрочно, трябва да бъде все по-голям ангажимент, все по-задълбочено е, сътрудничество, Тоест, е, целта за промяна на Китай като отворено общество, възоснова на върховенството на закона и спазването на човешките права. Но мисля, че средносрочната цел трябва просто да бъде сътрудничеството. Сега и накрая, как да насърчим партньорството? Няколко идеи. Първо, повече изграждане на институции, повече диалог по повече въпроси и на второ място двустранно трябва да има обмен на експерти. На трето място повече въпроси е на местно ниво, т.е. отношение и обмен между хората, да има повече инициативи в тази област и накрая ние знаем, че Европейския парламент има делегация в Вашингтон, обаче няма делегация в Пекин. Може би е време Европейския парламент да помисли за постоянна делегация в Пекин също. Благодаря. Благодаря, професор Валтерс. Господин председател, уважаеми евродепутати, много накратко ще представя резултатите от нашето проучване, поръчено от Европейския парламент. Там има някои интересни заключения. На първо място, външната политика на Китай трябва да се разглежда през призмата на прогресивното отваряне на страната към външния свят въздействието на новия Китай и влиянието върху останалия свят като световна сила още не са уточнени. От една страна Китай има пред себе си много вътрешни предизвикателства, от друга страна Китай се основава на прагматизма и оценката за всеки отделен случай. Външната политика на Китай често се представя като самоутвърждаваща се. Много често се използват подобни епитети. Четири неща трябва да кажем тук. На първо място, неотдавна Китай демонстрира своята способност да въздейства военно много далеч от своите граници. Например, тя спаси китайски работници в либийската криза. Освен това, тя активно участва в борбата с пиратството до африканския рок. На второ място, Китай успява все по-добре да защитава своите претенции за суверенитет в източно Китайско море на трето място, Китай започва да поставя под въпрос е, някои от основните институции на глобалното управление. Тя се опитва да работи за реформи или се опитва да създава альтернативни институции. На четвърто място Китай все по-често представя своята външна политика като альтернатива на ценностите и международния ред, които съществуват и които познаваме и които са защитавани от Европа и САЩ. Китай защитава своите собствени принципи, суверенитет и ненамеса. За нея това са основните принципи на международните работи. Ще говоря за три основни заключения от нашето поручване. На първо място връзките между Китай и глобалното управление. На второ място Китай и териториалните диспути диспути в Южно-Китайско море и на трето място Китай и източното партньорство на ЕСА. На първо място Китай и глобалното управление. Както вече казах, Китай се люшка между потвърждението за международните институции и от друга страна реформа на тези институции, както и реши, решителността и решимостта да се създадат нови институции тогава, когато Китай не може да упражнява достатъчно влияние. По отношение на препотвърждаването на глобалните институции, Китай приема е, и е доволна от е, своето членство в съвета за сигурност на ООН и не приема реформа на този съвет за сигурност, въпреки че се говори за многополярност. Китай е активен играч в механизма за решаване на спорове в рамките на СТО и СТО по този начин става легитимна институция в рамките на международната търговия. На следващо място Китай оказва натиск върху много международни институции с цел реформа. Знае се за примера с МВФ, Китай е, увеличи своите права на глас – Реформите от 2010 година все още трябва да бъдат приложени, но може да се каже, че Китай има успех при реформирането на МВП, МВФ. И на следващо място, за обикалянето на институциите на глобалното управление, създаването на банка за развитие на страните БРИКС и някои други институции показва, че Китай иска да се отклони, да заобиколи съществуващия международен ред, който се радва с подкрепата на Вашингтон и се опитва да създаде институции, в които да доминира нейното влияние. Създаването на инвестиционна банка в Юго-Источна Азия представлява първа институция по своя характер, където Китай е, демонстрира своето е, доминиращо положение. На следващо място териториалните претенции на Китай в Азия. Южно-Китайско море представлява арена на демонстриране на мощта на Китай миналото Китай беше пасивна, а сега има претенции за суверенитет върху някои острови, както и искания за изключителна морска зона. Това оказва въздействие върху други страни от региона. Освен това, в Южно-Китайско море се вижда, че Китай се превръща в мощна държава по отношение на военните, военноморските сили. Китай постоянно търси енергийни ресурси, освен това, и е, се опитва да ги транспортира по морски пътища, които са под нейн контрол. Освен това има стремеж и към гарантиране на сигурността а, е, около Китай. Китай, от друга страна, е против е, реформите на конвенцията по морско право на ООН, известна като УНКЛОС. Освен това, Китай Тай отхвърля решенията във връзка с искането на Филипините за арбитраж в рамките на член на 7 от Конвенцията по морско право. Накрая, но не на последно място, Китай и източното партньорство на Европейския съюз. Интересно да се отбележи, че Китай играе все по-важна роля в източното партньорство на Европейския съюз, в източните съседи на Европейския съюз, не само по отношение на търговията, но и по отношение на сигурността. Кризата в Украина постави Китай в трудно, деликатно положение – е, когато се имат е, предвид така наречените пет принципа на мирно съществуване, които Китай защитава. Като член на съвета е, за сигурност на ООН, Китай демонстрира първоначално неутрална позиция, но естествено тя разбира добре позицията на Русия. Виждането на Китай относно ролята на ЕС и САЩ в украинската криза много прилича на руското. Има и още нещо, което е изключително важно. Отношенията между Русия и Китай. За Китай е важно да подкрепя Русия, тъй като по този начин тя получава достъп до ценни договори за доставка на газ, съвременни модерни оръжия, достъп до влияние, поддържайки ценностите на мултиполярния свят, двете страни сътрудничат, за да защитават интересите си в международен план. Тук си имат предвид организации като Г20, страните БРИКС и така нататък. В регионален план, с изключение на Централна Азия, Китай и Русия нямат кой знае какви сблъсъци. И накрая така наречената инициатива на пътя на Коприната и е, Централна Азия като коридор между ЕС, Европа и Китай. Китай сега преминава от подход на велика сила към е, подход на добросъседски отношения. Тя залага на създаване на альтернативни търговски маршрути, които могат да допринесат за развитието на западните провинции на Китай, е, както и за обезпечаване на е, енергийните е, ресурси. Това са основните заключения в нашия доклад. Естествено, аз съм готов да отговарям на всички въпроси, свързани с е, нашите препоръки за бъдещата ни политика. Благодаря, казва председателя на английски, за информацията, която ни предоставихте. Дебата ще продължи, няма да се ограничим само с днешното изслушване. В нашата група ние сме много добри в номинацията на докладчици в сянка. Затова искам да дам думата на господин Лопос. Не искате думата, така ли? Вие сте май докладчик в сянка. Значи, единствен... значи единственият човек, който ще се изкаже е господин Бощинаро. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Приветствам този дебат. Наистина, вярно е, Европейския съюз и Китай имат световни отговорности и споделят стратегически интереси и ангажименти и са длъжни да се изправят пред реалността където и двете държави, и двете страни трябва да седнат на масата за преговори и да видят какво е общото в техните стратегически отношения. Това беше споменато и от нашите гости и оратори и аз ще повторя, че а, трябва, разбира се, а, да продължим економическите отношения, да надскочим економическата криза, която все още не е приключила. Е, Китай помага да се преодолее този процес, но също така трябва да работим с Китай и по околната среда и климатичните промени, защото в Копенхаген без сътрудничество с Китай ние се провалихме. Европа не можа да поведе, да бъде лидера и виждате, че ако имаме по-добро сътрудничество с Китай, можем да постигнем по-добър резултат в Париж. Така че двете страни трябва да седнат заедно, да дискутират и да се споразумеят за това, което е стратегически важно и което споделяме. Нещо друго важно. Китай напредва бързо и също, както някои други държави, изразяват своята позиция. И моята подкана тук е да помислим върху Китай по един прагматичен начин, като знаем, че нито една от двете страни не искат да, с, да се присъедини към другите или пък да съди другите. Това би било много а, дръзко, ако ще го правим, нека да го направим прагматична и да работим двустранно. И е, само Франция, Германия и Обединеното кралство на този етап като че ли а, имат такива двустранни отношения и изключват огромни договори. Така иначе е добре да имаме а, правила за всичките 28, 28 държави, които ще, ще преговарят евентуално с Китай. И да не стане така, че Китай да а, разединява източна Европа, имайки предвид, че двустранните споразумения могат да удовлетворят някои от европейските държави, но не и други. Имаме нужда от правила за всичките е, членове на Европейския съюз. Господин Йорек, благодаря. Има много държави в света, към които трябва да отправим прагматичен поглед. Не става дума само за пари, а става дума и за социален мир и някои други аспекти. Чухме твърде малко за правата на човека тук и не бива да забравяме, че политиката не е най-важното нещо в нашия живот. Не чухме също нищо и за религиозните свободи в Китай, а знаем, че няма дипломатически отношения между Пекин и е, папския престол. Е, католическата църква не е призната в Китай, поради което искам да попитам какви перспективи виждате за бъдеще в тази сфера и каква роля би могъл да играе Европейския съюз тук. Искам да направя връзка с изказванията на хората преди мен и да кажа, че трябва да бъдем прагматични, за да можем да помогнем на хората да се ползват от своите свободи. Не става дума за упреци спрямо Китай, става дума за истински напредък, защото ако през цялото време ако се живее в условия на нелегалност, ние не можем да гледаме на това спокойно. Тоест, е, не можем да гледаме спокойно, е, когато не се спазва загона. Искам сега да приключа списъка на изказващите се, защото в противен случай няма да можем да свършим на време. Нашите експерти също трябва да могат да вземат думата. Благодаря ги, знаете, е, е, миналата година е, не се говори само за формата взаимоотношения Европейски съюз Китай, но имаше един друг странен формат 16 плюс 1. В тези 16 страни някои са от членове на Европейския съюз, а плюс едно са страни извън Европейския съюз, някои от които от Западните Балкани, повечето от които от Западните Балкани е, като цяло те подкрепят обединената външна политика на Европейския съюз. Как при е, този специален формат 16 плюс 1 се работи и каква е добавената му стойност е, спрямо обикновените взаимоотношения между Европейския съюз и Китай? Има ли възможност или опасност от неуспех? И е, доколко може да се прилага този формат успешно предвид абсолютното значение на взаимоотношенията между Европейския съюз и Китай? Е, Следващи изказваш се господин Казиалдо. Благодаря, господин председател. Бих искал да навляза в малко повече подробности. Два въпроса, които според мен са проблематични. Първо, ядрената енергия. Китайски физик наскоро определи ядрената програма на Китай е, като е, едно е, състезание за постигане на такъв е, потенциал, но след е, е катастрофата в Фукушима се е, говори за стигане до е, космически стойности преди е, в кратки срокове. Това е почти е, научна фантастика. Сега трябва да имаме предвид е, сигурността, както казва експерта от Китай, няма да могат да се спазват стандартите за сигурност. Знае се, че има много европейски предприятия и американски предприятия, които участват в тази програма. Второ, искам да кажа, че през последните месеци се наблюдава е, увеличение на е, е, военните сили на Китай. Имаме изградена нова писта в южната част на Китай, където могат да кацат военни самолети това развълнува съседите на страната от региона и те отправиха и ясно послание към администрацията на Барак Обама. Според вас каква е опасността от състезание, особено като се имат предвид военните операции в южната част на Китайско море? При един няколко дни 140-та е, е, жертва беше изгорена е, във връзка с каузата на Тибет. Ние се безпокоим от спазването на основните права в Китай, но имаше и десетки хиляди беженци след земетресението в Непал. Какви инициативи поема китайското правителство? Е, Позволете ми три кратки въпроса, професор Пике, е, говори Джо Лайнен в момента. Вие казахте, че економическите реформи не автоматично водят до демократични реформи и интересният въпрос е как ще продължи да се развива обществото, неправителствените организации. Ако направим сравнение с Сингапур, се изказва надежда, че там се прави нещо и репресията, която в момента действа, няма да може да продължи. След това, професор Мен, е, вие казахте, че е, Европейския съюз желая да промени Китай. И обратно, желая ли Китай да промени Европейския съюз или Китай ще приеме Европейския съюз такъв какъвто е централно европейските страни бяха изброени, също така е, специалното отношение към някои групи европейски страни и накрая към професор Валтер на Европейския съюз е малко изненадан от някои инициативи на Китай, например тази банка за развитие в Азия, Европейския съюз нямаше позиция и е, сега е, е Въпросът е какво да бъде отношението ни към пътя на Куприната. Няма още официално становище на Европейския съюз. Е, да бъдем за или да бъдем по-скоро скептично настроени. Каролин Мике. Каролин Мике. Благодаря. Искам да подкрепя последният оратор. Кога? Не, имаше една шега. Кога ам, нивото на живот в Армения ще се изравни с това в Швейцария. Ми когато въведете социализма в Швейцария, това беше отговора. По същият начин можем да кажем а, и за Китай. Вместо да се описваме да унищожаваме Китай и да им въвеждаме нашите решения, нека да поискаме от Китай да, да изпрати експерти тук, да ни научат как а, да въведем идеите на Дън Шаопин тук и да подсилят европейската економика и да ни извадят от тази економическа катастрофа. Може би ще е по-полезно. Колега, настоящият стандарт на европейският национален продукт е много по-голям, отколкото този на Китай. Така че, ако трябва да бъда точен, не трябва да, а, да сравнявате тези неща. Също така първото 6 месечие а, трябва да се вземе за база и освен това китайските а, е, показатели, ако искате тук да ги въведете, желая ви много късмет. Сега давам думата на господин Ухели, правилно ли изговарям името ви? Благодаря, господин председател. Аз е, съм заместник член в комисията АФЕД и съм член на Комисията Европейски съюз Китай. 12 години бях член на унгарското правителство и областта, в която работих, беше посветена на отношенията Унгария-Китай. Знам предимствата, знам и недостатъците, знам и как е, трябва да се отнасяме смислено към китайците. През последния половин час ние чухме и казахме много за Китай. Обаче ние анализирахме ли нас самите до някъде? Какво е нашето отношение към реалността в Китай и към бъдещето на тази страна? Аз искам да попитам нашите докладчици дали са видяли малки стрелки под нашите стратегически планове, които са свързани с формулиране на заключения в духа на това, че е, трябва да мислим заедно стратегически с Китай. Европа не е готова за това. Французите, е, германците, може би завиждат на румънците или на унгарците, когато сключват специални договори с Пекин, обаче обратното, за съжаление, не може да се твърди западноевропейците трябва да поддържат двустранни отношения, източноевропейците обаче според тях не могат. Ако Европа няма единна стратегия, която да поддържа, по отношение на съвместното развитие, ние ще бъдем в неравностойно положение. И просто ще загубим в случая. Благодаря. Моля следващият оратор. господин Бухнер, Два въпроса. Първо, нивото на корупцията в провинциалните правителства и второ, аз идвам от преговорите за договора за спиране на атомните оръжия. Какво е отношението на Китай, е, тъй като се ангажира много силно с Иран? какви, какво е отношението на Китай за тенденциите за нукле... ядрено въоръжаване в а, Близкия изток. Експертите, всеки от тях по две минути. Знам, че това не е сериозно. Приемете, че ние сме виновни. Не сме планирали нещата както трябва. Ще караме по обратен ред. Благодаря. Две минути е доста малко време. Ще положа всички усилия, за да отговоря на няколко въпроса. Прекъсва председателя средното време за изказване е в пленарна зала за един евродепутат е една минута. Е, за мен е чест тогава, казва експерта. Човешките права са често обсъждана тема в рамките на отношенията е с Китай. Има и диалог в тази връзка. Опитах се да кажа в уводното си слово, че Китай заедно с Русия се опитва да оспори подхода, който се основава на ценности и се опитва да формулира альтернативен подход. Човешките права са изключително проблемна област и това е много важна тема. Трябва да се запитаме какво е въздействието на диалозите, които водим с Китай в областта на човешките права. В нашето проучване ние препоръчваме да се създаде нова форма на консултации и диалог, посветена на върховенството на закона и неговото промотиране. Това е един от трите стълба на Европейския съюз и представлява стратегически приоритет във външните отношения на ЕСА. Ето защо трябва да се разшири приложното поле на стратегическото партньорство. На следващото място по отношение на групата 16 плюс 1. Това е едно много интересно, много динамично развитие. Е, в тази група участват Китай и страни от е, Източна Европа и Западните Балкани. Това е нещо като мрежа, но трябва да изтъкна асиметрията на отношенията в е, тази група. Секретарията на този формат е базиран в Пекин. Това е една китайска инициатива и в отношенията между партньорите в тази мрежа има голяма доза асиметрия. Трябва да обърна внимание на неотдавнашните насоки от Белград. Партньорите казват там, че тази мрежа ще бъде от полза за всички. Китай смята, че сътрудничеството с трети страни винаги трябва да е от полза и за двете страни. И на следващо място китайската инициатива за създаване на нова банка в Централна Азия, регионална банка. Опитах се вече да подскажа, че Китай поставя под въпрос структурите на глобално управление там, където тя не може да има въздействие, такова каквото и се иска, или не може да е, реформира системата Бреттон Уотс. 14 държави членки на ЕС са подкрепили тази стратегия за, за такава банка и ето защо би било добре да координираме своята външна политика в рамките на Европейския съюз. Не трябва да затваряме вратата си за тази инициатива, обаче трябва да има конструктивно сътрудничество. От друга страна, естествено, не може всяка държава членка да преговаря сама за себе си с Китай. Трябва да работим на европейско ниво. Благодаря. Госпожа Мен. Да, всъщност аз трябва да отговоря на сходни въпроси за човешките права, но от друга гледна точка. Е, да, вярно е, че в рамките Европейски съюз е, от Китай доста години, от 96-та години се води диалог по човешките права. От друга страна обаче, поне както аз наблюдавам, Китай ще се промени само когато се съгласи и прецени, че е необходимо да се премени. Така че външен натиск няма да доведе до особени резултати. Аз мисля, че европейците през годините разбраха това. Упражнявайки натиск за човешки права върху Китай, понякога може да доведе до обратен резултат. Ето защо трябва да има откровен диалог с Китай и той трябва да продължи между двете страни е, по човешките права. Съгласна съм, че от както се смени ръководството на Китай, все по-голямо ударение в политиката на Китай се постави върху човешките права. Те е, искат да се подобри тяхното спазване, но трябва да чакаме и да видим как ще се развият нещата. На въпроса на господин Лайнен, Европейския съюз винаги се е опитвал да променя Китай, но дали Китай иска да промени Европейския съюз. Е, бих казала, че е, Китай е твърде заед с е, вътрешните си въпроси, така че още няма намерение да промени Европейския съюз. Не е дошъл момента но бих искала да кажа, че е, външната политика на, Европе... на Китай е продължение на вътрешната политика на Китай. И Китай прави това, защото разбира, че това е необходимо. С други думи, трябва да внимаваме какво е собственото положение на Китай, собствената политика на Китай, собствените проблеми на Китай, за да разберем външната политика на Китай, отношенията с Европейския съюз, с Съединените щати и защо външните връзки на Китай. Това е. Пика. Yes, um, my two minutes of fame. Господин Пейк, а, първо и аз призовавам за прагматичен подход в отношенията с Китай. А, трябва да работим по този въпрос и Европейският съюз трябва да помисли най-вече какво може да се постигне и какво трябва да се постигне в сътрудничеството и отношенията с Китай. На този етап Европа не бива е, гледана много сериозно от Китай, защото считат, те ни считат за фрагментирани и неспособни да говорим за един глас. А второ, по въпроса какво може да се случи за бъдеще, ако няма демокрация, какво друго. Трябва да видим какво казва Комунистическата партия за бъдеще. Върховенството на закона беше споменато вече няколко пъти. Да, все повече съществува. Може да не е абсолютно. А, но вече десетки хиляди адвокати живеят въз основа на това върховенство на закона в Китай. Също а, в Китай все повече се прилага така наречената консултативна демокрация, т.е. демокрация, която е водена от партията. Но и това има големи последствия върху решенията, които се взимат на местно ниво. Това, което е важно, е, че правителството се опитва да формира обществото много повече, отколкото да го управлява. Тоест, създава се едно ново общество, което трябва да отговаря все повече на това, което те считат за идеалното общество и на това, което искат да изглеждат в бъдеще. Тоест да не бъде само едно, един сбор от е, индивиди, от личности, но и да има едно общество, което да има общи норми, общ морал, общи цели. Е, това е нещо, което драматично се противопоставя на западните общества. Сега правим заключенията за 30 секунди.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 беше споменато върховенство на закона, трябва да се погледне този аспект. Не знам дали господин Пеке го е правил в някакъв научен труд. Каква е политиката? Защото не става въпрос само за закон. Мисля, че ако трябва да гледаме сериозно на отношенията Европейски съюз-Китай, трябва да следим какво се случва там, защото в момента текат големи промени. И така, както каза господин Мощинаро, както и други, ако наистина ни е толкова важно стратегическото партньорство с Китай, трябва да имаме по-добра координация на европейско ниво. Вместо просто всички да се опитват да докопат а, инвестиции в Китай. Знаете, а, има голяма липса на координация, например, свързана с Азиатската банка за развитие. Мисля, че имаме нужда от по-добра координация Европейския съюз да говори е, от с един глас, когато води преговорите с Китай. Така ще имаме по-добри перспективи. Последната точка е много важен знак. Ние като че ли не сме в състояние да се обединим в Световната банка и в Международния валутен фонд и е, като че ли става дума за едно състезание между джуджета, което се прави между е, държавите членки на Европейския съюз, това вреди на интереса на джуджетата и ако не разберем това, е, просто няма да успеем. Така, е, още веднъж искам да благодаря на нашите трима експерти и е, много бих искал този процес на дискусии да продължи и във бъдеще, защото ние днес научихме много неща от тях. Още веднъж ви благодаря най-сърдечно, че отделихте е, време за нас, въпреки е, това, че ви наложихме толкова строг регламент във времето, за което се извинявам. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Доклад на Марите Схаке по темата правата на човека и технологиите. Марите Схаке, желаете ли да кажете нещо? Не. Тогава започваме гласуването. Компромис 4 кой е за? против, въздържали се, приема се. 43 е, за, против, въздържали се, да проверим чрез електронно гласуване. Край на гласуването. 26 за, 32 против, отхвърля се 44 за против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се. Да проверим, че с електронно гласуване. Край на гласуването. 37 за, 27 против, приема се 46 за. Против въздържали се, със същото мнозинство се приема. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 53 за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 98 за. Против. Въздържали се. Да проверим, че с електронно гласуване. Край на гласуването. С 29 гласа за се приема. 99 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 100 за Против. Отхвърля се. 101. За. Против. Въздържали се. Приема се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, приема се. Моля, нека да проверим чрез електронно гласуване. Приемам, че този път либералите са гласували по друг начин. Край на гласуването. 31 за, 35 против. Аз просто нацених либералите в случая. 104. Изменение 104. Сега по 104 и 105 трябва ли да гласуваме, пита председателят. Не, не, 106 за, против, въздържали се, да проверим, че с електронно гласуване. Край на гласуването. Край на гласуването. 37 гласа за, 28 против, приема се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. And 109 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Не, извинете, приема се, поправя се председателят. 110 за. 110 за, против. Е, сега какво ще правим? За или против? Приема се. Хенкел 111 за. Против. Да проверим, че с електронно гласуване. Хенкел 111. Гласуваме изменение на Хенкел 111. Fighter. Well, yeah. Yes, it was. right. Край на гласуването. 28 гласа за, 36 против, отхвърля се. Е, така, гласувахме 111, сега 112. За, против, въздържали се, приема се. 113 в две части, кой е за първата част? За. Против, въздържали се, приема се. Втора част за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Минаваме към изменение 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. 121 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 126 за, против, Въздържали се. Приема се. Компромис 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим, че с електронно гласуване. Е Край на гласуването. 37 гласа за 25 против. Приема се. Изменение 129 за. Против. Въздържали се. Приема се. А, отхвърля се, отхвърля се. Поправя се председателят. 129 гласуваме отново. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 130 и 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се, приема се. 135, 136 и 137 идентични е за, против, въздържали се, отхвърлят се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 146 Можем ли да гласуваме общо по всички изменения на шаки от 146 до 152? Повтарям, от 146? Не. Чувам в отговор. individually. 146. 146 за, против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 28 гласа за, 36 гласа против, отхвърля се 164 за, против, въздържали се, приема се 167 за, против, Вайденхолцо, желаете заедно? 164 до 176 за, против. Е, това е... Шег. Проверка. This is... Hmm? The EFDD has... СПД имат един глас повече.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 приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. Сега, 23 до 27, можем ли да ги гласуваме заедно? Да. 23 27 Да, гласуваме 23 до 27 заедно. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Компромис 3. За против, въздържали се, приема се. Изменение 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение а всъщност 31 връща се председателят. Край на гласуването. 25 е, за, 31 гласа против. Отхвърля се 33 за. Против. Въздържали се, приема се. 34 за. Против, въздържали се, приема се. 35 за. Е, против, въздържали се, приема се. А, извинете, отхвърля се.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 10 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия доклад електронно начало на гласуването. So reinlegen lassen. Diese Quiz ist ja er vielleicht dann dümmer Schifferscheiße. 33 гласа за, 6 гласа против и 24 въздържали се. Се приема докладът. 28. Имате ли още нещо да добавите? Господин председател, искам да обясня нещо съвсем накратко, ако ми позволите. Обърнете внимание, че във връзка с изменение 25, преамбилна точка хаш, съображение хаш, по тази точка има устно изменение, прекъсва председателя. Окей, Okay, I've forgotten it. Just a moment. It's okay? For explanation? Oh, then when we come to that point, okay. to the explanation. Когато стигнем до самата точка, ако може. 28 за. Против, въздържали се, приема се. 29 за. Против, въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се. Всъщност тук е, малко е объркващо положението. Кой е за 33? Кой е за? Кой е против? Приема се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Край на гласуването. 28 гласа за, 29 против, отхвърля се. 34 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за. Против, въздържали се, приема се. 39 за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 Изменение 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против. Компромис 6 за, против. Въздържали се, приема се. А, я. Допусна грешка, казва председателят. Трябваше да гласуваме изменение 47. Можем да го направим в последствие. Кой е за изменение 47? Против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към изменение 54 в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се. Е, кой е за? Гласуваме по втората част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Да проверим, че са електронно гласуване. 55.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 66 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се 70 за, против, въздържали се. Нека да проведем, че с електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега, изменение 69, което беше отхвърлено, хубавото е, че тук става дума за отричане, за нанасене на побой върху съпруга. Все пак не става дума за тероризъм. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 81. Компромис 11.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 Приема се, слава Богу. Не знам защо в ситуация, в която християните са преследвани, не може да се говори за религиозни мълцинства. Сега, изменение 81. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. Край на електронното гласуване беше проверка с електронно гласуване. Приема се. Компромис 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. За а 5, 5, извинете, поправя се председателят. Изменение 5. За. Против. Приема се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 25 със устното изменение в списъка. Гласува се. 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Отхвърля се. Едно за. Против. Въздържали се. Приема се. За. Против. Въздържали се. Приема се. Три за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме по целия доклад електронно. Това е 11, ne? Die Abstimmung ist geschlossen. Der Bericht ist mit 23 Край на гласуването доклада се приема с 53 гласа за, 6 против, 1 въздържал се. Честито, поздравявам ви и също така поздравявам и госпожа Шаке. So. С това закривам заседанието. Пожелавам ви приятна вечер. Yeah, very good. Thank you.